Good morning, colleagues. I'm going to begin the agenda with... Um... Колеги, започваме с съвместен общо, извинете, разискване, отмяна на някои актове, отнасящи се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Нямаме словашки тази сутрин. Вчера е имало съобщения по езиковия режим, но тъй като нямаме достатъчно ресурси, няма словашки не е словашка кабина. Първата точка са отмяната на някои актове, отнасящи се до пространство на свобода, сигурност и правосъдие, е техническа, не е най-вълнуващата тема, поради което, разбира се, и аз съм докладчик, но чисто процедурно е много интересна. Ще е, представя темата. Предложенията на Европейската комисия по всички тези решения и регламента отменят някои устарели актове, свързани с полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси от ченгенското законодателството. Вики предвид, че приключва преходния период по протокол 36 към договорите, Европейската комисия е направи оценка на шенгенското законодателство и правните инструменти по полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Различни актове е установено, че са устарели, тъй като последващи са ги включили или защото са били от временен характер. Имайки предвид тази оценка, има един пакет от три предложения за отмяна на тези устарели законодателни актове. През декември миналата година координаторите препоръчаха приемане на този доклад по простената процедура, 50-то правило от нашия правилник за работа. Ще дам думата на Европейската комисия да направи представяне по това предложение. Комисията иска ли да се изкаже, след това ще коментирам. Благодаря, председателю. Благодаря за тази възможност, за да представим пред вашата комисия предложенията на Европейската комисия за отмяна на някои инструменти под третия стълб. Това е част от нашата програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка РЕФИТ. В предишни случаи сме казвали, че работим по две писти по този протокол 36, който е анексиран към Лисабонския договор. Първо, края на преходния период, предвиден в протокола за предишните актове по третия стълб. Това беше 30 ноември 2014 година. <clears throat> Втората писта, по която работихме, е по член 10, протокол 36 или е, не включването на Обединеното кралство. Знаем а, какво се случва там, така че няма да говоря за това. Сега по първата писта комисията внимателно анализира приложимостта на всички актове. Изключително важно е да има яснота по европейското законодателство. Предишното законодателство в сферата на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси е важни за функционирането на нашата, е, нашето пространство на сигурност и свобода. Всички актове, които са законни, трябва да бъдат прилагани от държавите членки. Протокол 36 в своя девети член казва, че правното въздействие на актовете на Съюза, прияти на основание на договор на Европейския съюз преди влизането в сила, сила на Лисабонския договор, трябва да бъдат запазени или да се прилагат, докато не бъдат изменени или отменени. Така че бившите актове, които не са били лисабонизирани, а, сега са под компетентността на съда и могат да бъдат прилагани от Европейската комисия. Има определени актове обаче, които са устарели, както казахте председателю, а, вече не са резултатни или не са релевантни, били са времени или съдържанието им е било поето от последващи актове. Комисията Започна едно такова начинание по прочистване на законодателството. Силно си, припомнят, си спомняте, че основната цел на нашето съобщение а, от май месец миналата година за такива актове бе да информира и парламента и държавите членки за това а, какви са постиженията по бившия трети стълб, що се отнася до правната сигурност. Като последващо <clears throat> начинание след Рефит две генерални дирекции направиха оценка на актовете на полицейско сътрудничество, съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, шенгенски и не шенгенски аспекти и посочиха, че има актове, които могат да бъдат отменени след края на този преходен период. През ноември миналата година комисията прие три предложения за отмяна на 24 акта. Предложихме един регламент за не-шенгенско законодателство от третия стълб, 7 акта в Генерална дирекция вътрешни работи и един в Генерална дирекция правосъдие. Имаше също едно решение, което бе свързано с Шенген, отново законодателство трети стълб, където имахме 4 акта от Генерална дирекция вътрешни работи и накрая имаше едно решение по Шенген първи стълб където предложихме 12 акта да бъдат отменени. Отново Генерална дирекция вътрешни работи. Тези предложения са обсъдени в а, групата председатели, извинете, приятели на председателството, протокол 36, ПРОАП се нарича тази група. Държавите членки предоставиха своите коментари за промени в предложението. След като разгледахме тези идеи, съвета предложи да се промени вида на два инструмента от решение на регламенти. Също така предложиха да изменят наименованията на три предложения и накрая предложиха четири да бъдат добавени, четири акта да бъдат добавени, свързани с наказателно-правни въпроси и да бъдат отменени. Комисията след дискусии може е, да заяви, че е съгласна с тези предложения на съвета. Искам обаче да кажем, че Европейската комисия не е предлагала отмяна на рамково решение от 2008-917 е, за е, заповедта за доказателствени средства. Има различни причини, но основната причина е, че комисията не смята, че е технически правилно да се смята това рамково решение за устаряло и ненужно. Е То ще бъде заменено от директива 2014-14 е, за Европейската заповед за разследване. Рамковото решение ще бъде приложимо към две държави членки, които не участват в EIO. Е, Извинете, т.е. Европейската заповед за разследване. Така че не смятаме, че този акт трябва да бъде в настоящия списък. Има преходен период в член 2 на регламента за нешенгенското законодателство. Комисията е съгласна, че Директивата може да се прилага, ако рамковото решение продължи да бъде основно, що се отнася до заповеди, издадени в момента, докато не приключат делата, по които те са издадени. След като приключихме тази част от Рефит, ние имаме окончателен списък от законодателството по третия стълб – и така можем да имаме по-голяма правна сигурност при прилагането на това законодателство. Сега предстои сътрудничество с Европейския парламент, следвайки процедурата по приемането на тези предложения за отмяната на тези актове. Това ще даде яснота на законодателя. Освен това, благодарим за предложението за това процедурата да бъде упростена, за да може да бъде прокарано това решение максимално бързо. Благодаря. Иска ли председателството, казва председателя, да вземе думата, за да ни каже какво се случва, има ли изменения, които се предлагат? Благодаря. Благодаря. Добър ден, почитаеми депутати. След встъпителните думи на комисията, Нямам много какво да добавя. Съветът работи по тези теми. Както бе пояснено от Европейската комисия, в съвета решихме да променим видовете правни актове, тъй като това е най-подходящия избор. Освен това, актовете споменати от комисията трябва да бъдат допълнени с още няколко акта, като например Конвенцията за отнемане на шофьорско свидетелство за правоуправление, както и искаме отмяна на Европейската заповед за доказателни средства, тъй като тя се прилага само в две държави членки. Всичко това ще бъде потвърдено в четвъртък от Корепер на 16 и смятаме, че ще бъдем готови, за да работим по тези предложения с вас, за да постигнем съгласие. Благодаря. Благодаря. След като изслушах комисията, като докладчик, искам да повдигна един въпрос – преди да дам думата на колегите и на правната служба. Забелязвам, че е, що се отнася до правното основание, е, нещата са непоследователни, по-специално съвместни действия с съвет за хармонизиране на законодателство за борба с пристрастяването и борба с трафика на дрога. Не знам дали чисто правно е добре да се отменя с регламент, този акт, по който учредителните договори постановяват директива. Затова исках да попитам какво мислят съвета и комисията по този въпрос. Благодаря. Актът за отмяна се основава на правно основание в учредителен договор. Това е член 23, алинея 1. Това бе направено, за да се приемат мерки за хармонизиране в тази сфера посредством традиционните инструменти за хармонизиране на законодателството, а това са директивите. Е, сега отменяме това съвместно решение на съвета. За това трябва да се каже, че няма нужда от инструмент за хармонизиране. Точно обратното. Има нужда то да бъде отменено с инструмент, който дава възможност ерга омнес за пряко приложение. Законодателният инструмент за тази цел е регламент. Това е правният анализ с него правната служба на съвета е съгласна, правната служба на комисията и мисля, че това е надлежния начин за постигане на целите, а те са отмяна на съвместното решение на съвета. Благодаря. Искам да чуя правната служба, ако вие искате да кажете нещо. Thank you, Chair. Uh, Както обясни комисията, целта е да отменим 24 акта, тъй като това ще допренесе за прозрачността, достъпността на европейското право, и това за нас е една отлична стъпка напред. Има обаче някои въпроси, които бяха повдигнати от правната служба в предварителния анализ на предложението. Първото от тях е свързано с правното основание, второто е свързано с акта, който вие споменахте. Що се отнася до правното основание, комисията предлага три акта да отменят 24. А, също така, може би е възможно, е добре те да бъдат отменени един по един с отделни актове на базата на, основно, на основното правно основание, защото сега всяко едно от тези предложения има различни правни основания. Следващото по правното основание отново е че изборът на правно основание на комисията трябва да бъде анализирано. А, целта на тези предложения е отмяна на устарели актове. А, причината или аргумента се връща към принципа на а, разискването и с това, че постигането на целите в договора не може да бъде извършено от само от държавите членки, тъй като целите на тези актове са чисто и просто да отменят определени актове. Те могат да бъдат разгледани като засягащи много малко компетентността на държавите членки. Това може да се разгледа в определен момент. След това, втория, друг, втория въпрос е формата на тези актове. Европейската комисия предложи решения, съветът промени това на регламенти и в двата случая имаме проблем с третото предложение, където е част от правното основание 83 ти член и че това изисква а, само директиви. Тоест съветът е установил този проблем и затова е въвел съображение, където пояснява защо в този случай може да се използва регламент, а не директива. А, но оправданието изисква допълнителен задълбочен анализ. Това са основните въпроси, които сме идентифицирали, правното основание и формата на актовете. Благодаря за вниманието. Благодаря за задълбочения анализ. Ще поискаме официално становище. И сега мисля, че имаме само един депутат, който е поискал думата. Между другото, по друг, другите въпроси, които искахме да повдигнем, мисля, че комисията отговори на въпроси, които щях да направя, така че имате думата, колега. Uh, um, Благодаря, господин председател. Мисля, че това е много интересна тема. И аз съм доволен от това, че остарели мерки ще бъдат отменени, но много ме заинтригува това, което току-що казаха от правната служба. Е, бих искал да сме наясно по въпроса за правното основание. Това е отмяна на 24 акта Току-що чух, че е, прилагането на директиви и регламенти е въпрос, който се обсъжда. Дали вярно е, тълкувам е, казан, чутото, че гъвкавостта, която предполага директивите по отношение на изпълнението, си остават и по отношение на отмяната, защото е, очевидно, е, да отмениш нещо е, не може да. Отмяна на актове не може да бъде нещо, което се прави на парче или така произволно. Дали според мен съществува тук се крие една възможност за объркване. Втори въпрос. Това е едно е, упражнение по прочистване, така да се каже. Всички обичаме нещата да са ясни, чисти и точни, но дали е, комисията или правната служба биха казали, е, ще след въпроси свързани с член протокол 36, дали ще останат неизчистени места? Е, които е, ще се нуждаят от допълнителна работа, или във всъщност е, този процес има за, чест, за, за цел изцяло да прочисти законодателството, без да остави абсолютно нищо в, след като отпадне третия стълб. Може би ви е, изглежда е, дребнаво това, което питам, но е важно да се знае. Е, очевидно това, което става е добро, но бих искал да съм сигурен, че няма да се получи едно дублиране или по отношение някои остатъчни елементи, които трябва отделно да се третират. Да, тук връзката с предишни наши обсъждания по протокол 36. Е, питам се дали комисията или, или правната служба. Комисията първо, може би, да отговори. Благодаря, господин председател. От гледна точка на правната служба на комисията, наистина вярно е, че член 83 от договора или 82 алинея 2 се отнася до директивите като съответните правни инструменти. Но ако помислим за целта, защо договора ни прехвърля към директивите, целта е да се защитат държавите членки срещу въвеждането на напряко на задължаващи наказателно-правни норми е, в своето национално законодателство. Тоест, тук се отстранява законодателство на европейско равнище, следователно ограниченията за директивата не се отнасят и до това отстраняване, премахване на европейски актове и законодателство, както и по въвеждането. Ето защо правната служба и комисия смятат, че регламентът е наистина уместния и удачен правен инструмент за целта по е, въпросът, който зададе е, депутат Кирко. Е, комисията много внимателно прегледа старите актове по, по бившия трети стълб и според това в тези работа се опитахме да бъдем максимално внимателни и да, да видим кои правни актове вече не, няма, не са приложими и е, по какъв начин е, и кои вече е, действието на кои е заменено от последващи правни актове. Вие с основание задавате въпрос дали все още има някои приложими действащи актове по третия стълб. Има много такива наистина. Има много такива, които не са заменени от последващи правни актове и които не са ограничени във времето. Така че не става дума за е, това всички официално формални е, правни актове преди Лисабон и след Лисабон да бъдат е, е, отменени. Все още голям обем актове има по третия стълб, но в преходния период тези стари е, актове от третия стълб вече са обект на правен контрол от Европейския съд и комисията получи пълни правомощия в това отношение да провери дали държавите членки прилагат именно тези правни актове съответно. Благодаря, господин председател. Да, ясно е, става е, от тази първоначална дискусия, че ще са нужни някои изменения е, ще внесем такива и след като имаме официалното становище на правната служба на парламента, вече ще можем да решим по какъв начин да действаме нататък. По този начин, с това приключваме тази дискусия. Благодаря ви, колеги. И минаваме на 13-та точка, което е годишния доклад по, е, от 2014 по е, обучение в съдебната система. Благодаря на колегите от комисията Джури, Юри, които са тук, за да участват в тази важна дискусия. Става дума за обучение и в наказателно право и в гражданско, наказателно и гражданско право. В резолюцията си от 12 година парламента призовава за създаването на една правна култура, която е предпоставка за е, правната, една европейска правно пространство. Е, тук е господин Морило, директор за, по наказателно правни въпроси в е, Генерална дирекция правосъдие. Ще представим е, решението на комисията от декември миналата година, е, където е, амбициозните цели, които е заложила комисията за 2011 година, ще бъдат постигнати. И така, господин Морило, имате думата. Thank you, thank you, Thank you, Mr. Благодаря, господин председател, господин Мораес. Ще е, говоря на френски, защото са ми подготвили текст на френски, така че с ваше разрешение, господин председател, ще продължа на френски. Медаме, месие, лемабре. Господа депутати, за мен е чест да е, бъда, да представям тема на такова ниво. За пръв път е, всъщност е, участвам в такава дискусия и за мен това е много вълнуващо. Става дума за европейското обучение, обучението в правосъдие на магистрати и значението на това за европейската правосъдна система. Е, това, е, по това работихме през е, от 11-та година. Целта е до 2020 година да изпълним целите, съдържащи се в съобщението на комисията от 2011 година и да засилим доверието в правосъдната система в Европа, като засилим наистина обучението и образованието в тази сфера. Какво означава това съобщение на комисията? То е, е, поставя амбициозни цели за обучението на професионалисти в е, областта на правосъдието. Това означава близо 700 000 души да преминат през такова обучение до 2020 година. Защо? Каква е добавената стойност на това образование, това обучение е, според доклада? Е, предполагам, че се съгласите с мен, че европейското право се е, не се прилага винаги с, и не постига целта, която е, е, би трябвало да постигне. Ето защо важно е да се разбере е, как е, е, се прилага всяко, всеки конкретен закон по отношение на всички. И ако и в това отношение обучението е от съществено значение. Първо, е, за да е, действа ефективно е, системата и накрая, за да се укрепи доверието, взаимното доверие между магистратите и обществеността сега става дума за такова доверие е много важно за прилагането на приятите механизми. Накратко, създаването на едно европейско правосъдно пространство, това е, е целта ни. Е, тези 700 е, хиляди магистрати, съди, прокурори, адвокати, е, нотариуси и така нататък трябва да бъдат, да преминат през съответното образование в Европейския съюз. Това обучение е, е, е много амбициозна цел, е, която трябва да бъде възприета и приета на всички нива, и на европейско равнище, и на национално равнище защото образованието на е, е, обучението на такива кадри е задача преди всичко на държавите членки. Не трябва да забравяме, че тук става дума и за конкретни специфични компетенции, е, които би трябвало да бъдат предадени на е, обучаемите е, в е, Разбира се, предвидено е и съответното финансиране, за да могат да бъдат обучавани съответна бройка всяка година. Това е една част, която се поема от Европейския съюз, останалото е, останалата част се финансира от държавите членки. Е, това ще ни даде възможност да е, е, проследим напредъка, който се осъществява, се постига във всички държави членки в това отношение. Какви са изводите от този доклад? Какво следва този доклад? Първо, Европейската комисия се поставя за цел да подпомага да, тази е, е, политика на обучение, целта на която е да е, се е, е, консолидира е, правната е, е да се постигне едно едино европейско пространство. Е, От страна на комисията е, е, ние обявихме, че всъщност е, ще дадем нов тласък на обучението на магистрати. От, това е в едно съобщение на комисията от септември миналата година това е една цел, която би трябвало да се възприеме от всички институции в Европейския съюз, е, е, които да поемат своя ангажимент в това отношение. Значението е, важно е да обаче да напредваме, да преминем към конкретни действия, защо финансирането, ето защо 30% от бюджета е, европейски е отделен за това, е, за следващия е, програмен период. Разбира се, важно е, значителна част от това финансиране ще бъде, ще дойде от съдебната мрежа. Е, подпомагането на тези действия е, е, е от голямо значение. Сега 5 милиона евро са отделени за тези цел. Те ще бъдат инвестирани в нов проект, в проект за обучение трансгранично на, на, в областта на правосъдието. Е, става дума за конкретно образование. Бюджетът ще бъде увеличен с 5,5 милиона евро за целта. Е, е, основна част от тази сума ще бъде посветена и отделена за борбата с тероризма. Смятаме, че в 2015 това ще остане една важна задача. Е, е, трябва е, да, като ударението тази година ще бъде в обучение на кадри, в борбата с тероризма. Какви са бъдещите проекти за обучение? в рамките на борбата срещу радикализацията да се формират, да се обучават магистрати, е, например, в рамките на борбата с тероризма ще се е, подкрепят трансгранични проекти за обучение на съдии и прокурори, които работят в борбата срещу тероризма. Комисията се ангажира да разработи е, една, едно отдел за обучение в един в европейския портал, портал на EU Justice, европейски портал. Е, е, това ще даде възможност за е, всички граждани да търсят, да получат образование, обучение по въпроси, които са различни от тяхното национално законодателство. В крайна сметка комисията ще изработи препоръки за разпространение на добри практики. Това в тези цяло има един пилотен проект, който е предложен от парламента от предишния мандат. Целта е едно качествено законодателство, което е, е и е, важно за взаимното доверие между граждани и е, правосъдната система. Каква е, е целта на всичко това? Каква е целта на този доклад? Е, в сравнение с предшестващи доклади, тук целите и данните са много по-добре фокусирани, много по-точни. Близо 80 хиляди магистрати бяха обучени по предишната система. Е, над 200 е, хиляди е, лица в, рамките на трите години бяха обучени следователно. А целта сега е 700 хиляди, които от тук до 2020 година трябва да преминат през това обучение. Е, ето тези цифри е, и това увеличение е, е се дължи на подобрение на системата за набиране на данни, но също така и за, на възможностите за, обуч... за обучение, които се осигуряват в държавите членки. Без съмнение, съдиите и прокурорите остават съводещи е, важно, поради е, същността на тяхната работа, която е от е, изключително голямо значение. Ето защо ние ги подкрепяме преимуществено обучението по трансгранични проекти основно е ключов елемент за повдигане нивото на европейската правосъдна култура. Тази е, програма всъщност засилва е, едно усещане за общност е, в, и участие в една обща право, система на правосъдие. Разбира се, целта е да се подпомогне и е, конкретен обмен. Магистратите, е, които се обучават, обхващат една всичко. Е, е, е, е, обучението ще наблегне на общите страни, но и на различията между магистратите от различните е, национални правни системи е, една от програмите ще се нарича е, по е, името на древногръцки бог тук е, това е, е една е, програма, която Разбира се, всяко нещо крие своите предизвикателства, но Целта на програмата е да обучи прокурорите от държавите членки, е, за да могат да прилагат европейското законодателство, да развиват взаимното сътрудничество. За жалост виждаме, че в някои държави членки се създават пречки за участието е, в програмата. Не се предлагат имена на съдии и прокурори. Понякога това е свързано и с недостатъчните ресурси. Трябва да кажа обаче, че броя на нотариусите участвали вече е удвоен. Виждаме и много повече нотариуси обучени миналата година. Нарастване с 20% на бройката. Програмата от миналата година наистина доведе до положителни резултати. В същото време виждаме, че продължаващото обучение в Европейския съюз си остава едно пожелание. За нас е важно обаче да настояваме на необходимостта от продължаващото обучение – защото съдиите трябва да знаят какво да правят със съдебно решение, което е взето в друга държава членка. Необходимо е да подготвяме и тези, които са на предна линия в работата с жертвите. Уважаеми евродепутати, накрая в заключение ще кажа, че наистина има още много работа, която предстои що се отнася до предлаганото обучение. Всички настояват на това, че обучението е много важно, че трябва да търсим стратегията на успеха, но така или иначе това е споделена задача на държавата членка и на Европейската комисия. От друга страна, ако говорим за комисията, ние със сигурност ще продължим да подкрепаме и финансираме трансграничните обучения с високо качество. Предвидили сме и конференция за тази есен, посветена на същата тема. Надяваме се да осъществим реално подобрение. бихме искали да обхванем около 700 хиляди. Не се отказваме от тази цел, но разбира се, тук разчитаме и на вашата помощ. Нещо, което редовно получаваме, защото вие също изтъквате колко е важно обучението на магистрати за европейското съдебно пространство. Имали сме тази подкрепа и през периода 2012-2014 година и в бъдеще ще разчитаме на нея. Non seulement d'une offre de formation de qualité, mais aussi de... Имаме нужда не само от качествено обучение и качествена информация, имаме нужда и от качествени обучаеми. Разбира се, трябва да гарантираме, че всички юристи в Европа са достатъчно запознати с европейското законодателство, че могат да го прилагат правилно. Уважаеми дами и господа, Надявам се, че всички ще се обединим около тази цел. Бих искал в края на мандата ви да можем да кажем подобно на Чък Бери, минати са повече от 2000 мили, нека да продължим по Route 66. Благодаря ви. That the Parliament has been very supportive of um, е, вие сте прави, наистина винаги сме оказвали подкрепа на високото качество в обучението. Може би защото и в нашата комисия има много юристи, но така или иначе мисля, че и експертността ни в гражданското и наказателното право постепенно става все по-голяма. Тези, които не са юристи, пък работят в области, за които правото е важно. Всички разбираме, че е много важно при трансграничните процедури да има доверие защото няма ли го това доверие, всичко се сгромолясва. Всъщност от доклада става ясно, че има голяма непоследователност. Някои държави, например, не изпращат своите юристи на каквито и да било обучения. Нека зададем сериозните въпроси. Вие обучавате много юристи, но за нас е важно да има качество – и да видим тук в парламента какво всъщност работи на практика. Сега ще дам думата на колегите, но наистина съм съгласен с вас, винаги сме подкрепяли. Госпожа Ана Гомеш е първа. Благодаря ви. Наистина, докладът е много интересен и много важен. Вие сте прав, че парламентът винаги е подкрепял тази дейност, но имам въпрос, който е свързан с някои от конкретните наблюдения, които направихте. Вие казахте, че ще обърнете специално внимание на обучението на юристите в областта борба с тероризма и екстремизма. Нещо много важно, наистина. Задавам си въпроса доколко може да насочите вниманието си към основните права на човека, както и международните инструменти в областта правата на човека, които сме приели като обвързващи. В моята държава, например, се оказва, че разчитаме повече на конституцията си, която се съобразява с международните инструменти в закрила на правата на човека, но не сме много добре запознати с целия набор от инструменти или с техния потенциал. Нещо много важно при борбата с тероризма и превенцията на радикализацията. Или дори наказанията – предвидени в тази област. Имам и още един въпрос, свързан с киберобучението. Виждаме, че то е все по-важно не само при борбата с тероризма, но и организираната престъпност, корупцията, изпирането на пари. Необходимо е да се извършва такова обучение, но много често представителите на правната професия не са достатъчно запознати и не могат да разчитат и на експертна помощ. Какво предвиждате тук? Възниква и въпроса за съдебното сътрудничество. В някои държави членки се оказва, че са възможни всякакви наказателно-правни ходове за обвинените в корупция, нещо, което разочарова гражданите. Е, виждаме, например, какво се случва в момента в Португалия по едно дело за продажбата на немски подводници. Някои бяха обвинени в корупция, но това се случи в Германия, докато в Португалия не последва нищо. Беше направено разследване, но прокурорите заявиха, че немската прокуратура не е съдействала достатъчно, докато Германия твърди, че не е съдействала, тъй като в Германия има закон, който позволява конфиденциални договорености с обвиняемите. И накрая, все повече държави и членки подкрепят неолибералния подход и уреждането на спорове по альтернативен начин, извън съдебно би го нарекла, за мен това не е съдебно решение на спорове. Как правната професия може да работи при такива условия или да се пребори с това явление, което мисля, че е много вредно за правосъдието в Европейския съюз и света като цяло. Може ли и аз нещо да добавя? видяхме диаграмата, която ни показва разпределението на преподаваните предмети, но как вземате своето решение за обема, свързан примерно с гражданско право, наказателно, процесуално, след това областта чуждестранни бойци. Как разпределяте ресурсите? Очевидно е, че основното трябва да е процесуалното право, но как вземате своите решения? Например, с действащите норми за чуждестранните бойци. Това е в допълнение на въпроса на госпожа Гомеш, а сега Бриджит. Благодаря, господин председател. Когато говорим за нови закони тук в Европейския парламент, винаги става дума за това, че е, основният принцип в нашата съвместна работа е взаимното доверие. И е, констатираме често, че това взаимно доверие не винаги е просто факт. То се изгражда в сътрудничеството между органите в отделни държави членки. Това изисква много допълнителна работа, за да вникнем в, да разберем различните системи и да видим къде има нужда от допълнителна работа, къде има нужда от допълнителна хармонизация. Радвам се, че се говори и за това, стана дума и за това а именно да се е, въоръджат с познание съдиите, е, които да им дадат е, и альтернативи, и свобода да, да, в избора на решение, в, да се види в как, кои области, в кои случаи могат да бъдат избегнати наказания. Малко ме дразни, обаче, когато става дума за различните професионални групи, които се нуждаят от обучение. Е, в момента е, се поставя ударение на съдиите и е, прокурорите и се отделят, разбирам, специално отделно средства за тяхното обучение – обаче, за да има една добра правосъдна система, трябва да се обърне внимание на адвокатите и ме интересува дали адвокатите, които не са представени така в групата, която, целевата група за обучение, защо се, какво е обяснението за това? Дали има недостатъчен интерес от тяхна страна или това се дължи на факта, че в миналото прекалено много е, закони е, е, на европейско равнище бяха насочени към наказателното право и дали е, смятате ли, че е необходимо всъщност адвокатите да бъдат запознати с да имат съответните права. После е, това начин на обучение е много различен в отделните държави членки. Интересуваме дали има е, е, паралелни данни, факти, до, до, за, дали се знае до каква степен европейско издателство на практика се прилага в тези държави членки или не се как се обяснява това, че участието в е, тези програми за обучение е, е по-голямо при някои държави членки в сравнение с други? Chairman, I, I, I'm, I'm interested in that presentation and uh, I just wonder... Uh... За мен вашето представене е много интересно и това, което ме интересува най-вече са контактите, установени с друженията на юристи в Европа. Много от тези организации, както знаем, вече спонсорират различни обучителни програми. Поне така се прави в Уелс. Техните програми сега се предоставят за организиране и на търговски организации. Други са свързани с университетите, но много често водещите мотиви са чисто търговски. И това е разнообразяването в програмите. Искам да ви попитам, доколко се работи с тези, които организират, примерно, структурата на изпитите в Англия и Уелс за достъп до правната професия и съответно представителство в съда. Нещо друго, което ме интересува е дали тези програми допълват съществуващите на факултативен или задължителен принцип. Наистина, всъщност докладът не навлиза в толкова големи подробности. Имаме информация за различните държави. Да, точно за това задавам въпроса. Благодаря ви, Тимоти. Искам да се обърна и към останалите колеги. Е, виждате, че в диаграмата не са изброени всички държави. Членки, например, Обединеното кралство липсва. Сигурна, сигурен съм, че за това си има съответните причини. Сега ще дам думата на Софи Индвелт. Благодаря ви, господин председател. Извинете ме, не бях тук по време на представенето и Предполагам, че въпросите ми няма да са много целенасочени, но така или иначе, като се запознах набързо с доклада, видях, че наистина са обучени огромен брой хора и това е добрата новина. Но ако разгледаме процентите и всъщност реално посветеното време на обучението по европейско право, то тук постиженията са изключително скромни. Виждаме големи различия между държавите членки, освен това, и ако желаем да имаме това пространство на свобода, сигурност и правосъдие, то е необходимо да имаме и съдебни и правни системи с еднакво качество в Европейския съюз. Само така може да има доверие между държавите членки. Задавам си въпроса дали вие оставате с впечатлението, че в държавите членки има политическа воля да се инвестира в такъв тип обучение. Аз имам чувството, че такава воля липсва. Комисията извършва своята работа, на сметка става дума за интересите на държавите членки. Тимоти съвсем правилно посочи въпроса с професионалните организации, които имат собствените си интереси и е необходимо комисията да се съобразява и с тяхното мнение. Така че въпросът ми е свързан с отношението на държавите членки и действията на комисията, за да събуди по-голям интерес от тях. Благодаря ви, Софи. Госпожа Байос, благодаря ви. Аз също позакъснях, не чух представенето. Може би До някъде надхвърлям целта на доклада, но ме интересуваше обучението по екологично законодателство. Доколко екологичните норми са включени? Задавам въпроса си, тъй като виждам, че в Европа този въпрос се урежда по най-различни начини. Ето сега се връщам от Испания, където се оказва, че приетото екологично законодателство не се изпълнява, дори най-общите норми. Именно за това ме интересува доколко екологията е включена като тема. Според мен е много необходима. Наистина, това е свързано с въпросите, които задавах. Правното обучение е свързано и с политиките, и с процедурата – И мнозина си задават въпроса доколко се обсъждат и правните политики в държавите членки. Госпожа Хименес Тереза, заповядай. Благодаря ви. Исках да ви попитам след терористичните атентати в Европа и сега с тази нова стратегия на Европейския съюз в наказателно-правната област, предвижда ли се програма, която да обхваща работата с заподозрените? Програма, която да информира съдиите, да е свързана и с условните присъди и съответно лишаването от свобода. Имам още един въпрос. Смятате ли, че трябва да се прилагат правомощията на Евроюст и спрямо други страни, като Турция, които не са държави членки? Благодаря ви, Тереза, и сега се връщаме на нашия докладчик. Благодаря ви. Yes, uh, Един общ коментар, може би. Най-важното, общата цел е да създадем това доверие, особено при трансгранични дела. На второ място. Не бива да се забравя, че в европейския бюджет са заложени определени суми, но разбира се, те подлежат на ограничения. И с тях трябва да стигнем до цялата правна професия. За това разчитаме и на вътрешните национални обучителни програми в държавите членки. Разбира се, че сме в контакти и с националните правни организации. С това отговарям на вашия колега. Работим и с сдруженията от Англия и Уелс. най-общо изобщо работим с организациите на юристите, като трябва да кажа, че те проявяват най-голяма готовност за участие в обучение. Иначе разполагаме с данни. Имаме и много интересна програма за обучението на съдиите, особено младите съдии. Тук разполагаме с сравнителни данни и при трансграничното сътрудничество. За мен е много интересно, когато един млад немски съдия, например, се обучава във Франция, за да може да мисли по-европейски и да развие една европейска кариера. Колегите бяха и в постоянни контакти с Испанската асоциация на правните специалисти. Оказва се, че всъщност те минават през съвсем конкретни обучения. Но ако говорим за обучение по новите моменти в семейното право, то е ясно Например, че организацията на юристите в Испания, в Англия, в Уелс, те ще се интересуват от националното си законодателство, както и европейското. А това, което се опитвам да обясня, е, че за нас са важни всеобхватните обучения с трансграничен елемент, които имат реален резултат. Той трудно може да се измери, но така или иначе, ние предвиждаме текущи обучения винаги с европейски елемент, които да обхващат цялата професия. Обучението, с други думи, е на лице. Сега нека да отговоря на вашия въпрос, господин председател, за разликата между материално и процесуално право. Сега всъщност сме на финалната права в подбора на проекти за бъдещо обучение, така че е трудно да ви кажа какво ще е точно съотношението на програмите, но ние си имаме приоритети. Това е нашата цел. Борбата с тероризма, реалният трансграничен елемент. Но, както казах, за сега не мога да бъда по-конкретен, защото финализираме програмите. Следващият път ще трябва да се опитаме да бъдем по-конкретни наистина в представенето си. А по въпроса на госпожа Гомес, аз съм напълно съгласен с вас. тероризма, радикали, радикализацията от една страна и от друга страна основните права на човека. Ясно е, че това е много важен въпрос. Ние се съобразяваме с приятите норми, няма как да е друго я, че тези въпроси се включват и в обученията ни като Основните права са много съществена тема в тези обучения. Стана дума е и за киберпрестъпността. Мога да съобщя, че на 28 април комисията ще приеме стратегията за Европейския дневен ред за сигурност. В тази стратегия ще намерите множество отговори, но това е което мога да кажа за момента. След 28 април вече можем да обсъдим темата. Стана дума и за съдебното сътрудничество. в борбата с организираната престъпност и корупцията. Много правилен въпрос. Спомнете си обсъждането на доклада Маковей, доклада ПИВ. Ясно е, че трябва да стигнем до компромис, достатъчно амбициозен компромис – в предложението за защита на финансовите интереси на Евросъюза. Тук трябва да излезем с амбициозно предложение. Защото, ако ще се борим с корупцията, ни трябва истински прокурор, който да координира разследванията и който да може на практика да защитава материалните интереси на Европейския съюз. Знам, че това не е темата за днес, но тя ще се обсъжда и в бъдеще. Правната професия и борбата срещу тероризма. Преминавам към въпроса на госпожа Хименес и съответно на испански скъпа Тереза. Това, което е важно е да гарантираме превентивната политика, да се избегне радикализацията. Обучението на тези, които работят в наказателната система, също е много важно тъй като ние непрекъснато виждаме, че хората се радикализират, когато те са в една маргинална позиция спрямо обществото. Нещо друго, което е важно и което се чува като послание през последните месеци, трябва да обобщим добрите практики в държавите членки. Има много такива и трябва да видим как работят те. Например, британската система или системата за имамите в затворите. Ето това е нещо, което можем да използваме. Това е тъй наречения класически подход на мекото право, но имаме много инструменти. И вие сте права. Те трябва да бъдат в сърцевината на обучението, така че не само да има наказателно правосъдие, а е да има и превентивно правосъдие. Госпожо Сипел, Спомням си, когато започнах да се занимавам с тази тематика, Бях в кабинета на господин Виторино и имахме един прекрасен план за общи действия, за изграждане на доверие помежду ни. Това беше 2000-та година. 15 години са нищо в исторически план, така че продължаваме битката и се надявам да ни подкрепите в бъдеще. Професионална група. Що се отнася до данните професионални групи? Не, госпожо Зипел. Имаме над 20 000 обучения, наши, европейски. Ако броим различните малки обучения за професионални асоциации, като асоциациите на юристите, то тогава имаме поне 40 000 годишно. Но не така добре организирани, като съдебните обучения. Това е по-важното измерение на обучението. Подходът отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Е, concerning your last question, the, the parallelism... Има ли паралел между отделните държави членки по обучение и по прилагане на европейското право? Не мисля. Геометрията варира. Зависи от националните системи, от а, правните асоциации, но няма паралел. Ще се опитаме да извлечем по-конкретни данни, но аз а, иначе не зная да има такова нещо. Мисля, че отговорих на вашите въпроси за адвокатските асоциации. Госпожо... Добре, минавам на френски. Uh, yes. Е- Става дума и за... Не, всички са на обучение. We really, um, the different levels of training. Имаме различни нива на обучение. Нямаме такава компетентност, но честно казано, мисля, че всички разбраха, че за да имаме добри прокурори, нотариуси, съдии, обучени по европейски въпроси, по економически причини, ако погледнем прагматично, е много важно. Това няма да стане утре, но сме на правия път. А инсиста, de, de, de, de Освен това, адвокатските асоциации, професионалните ситуации са най-заинтересовани и трябва да присъстват. Госпожа Савайос. Formaciones sobre la criminalidad. Sobre, sobre la criminalidad Ще говоря на испански. Екологичните представления и обученията в тази посока. Да. Те са включени в обучителните програми. Не искам да издавам тайни, но след 28 април екологичните престъпления ще бъдат голяма част от стратегията ни за сигурност. Госпожа Хименес а, мисля, че отговорих на вашите въпроси. Ставаше дума за компетентността на Евроюст. В момента имаме дискусии с тях за идентифициране на външното сътрудничество, което е необходимо, за да играем с основните играчи. Благодаря, казва председател. Благодаря, че отговорихте на всички въпроси. Голям интерес имаше сред всички колеги, юристи, не юристи защото наистина в нашата комисия имаме голяма история в работата по обучението, значимостта на обученията и ще продължим а, с комисаря Юрова да работим по този въпрос. Говорихме вече веднъж като част от а, диалозите ни с нея. Тя също повдига тази тема. Така че благодаря ви за представянето и а, благодаря, колеги. Ще направим 10 минутна пауза. Двамата докладчици трябва да се подготвят, трябва да дойдат. И ще започнем с следващата точка от дневния ред, което е подхода към миграцията. И така, моля ви да сте тук в 11.30. Прекратявам стането за 10 минути. Don't forget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 Colleagues, um, take your seats. We're going to... Колега, моля, заемете местата си, за да започнем. Thank you, Thomas, for that extra help. Благодаря за помощта. Yeah, that did help. Thank you very much. Okay, colleague. И така, ще ви използвам в бъдеще. Заемете местата си, моля. We, um, we begin Започваме с стратегическия доклад за положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход към миграцията. За мен е удоволствие, че при тази първа размяна на мнения сред нас е Димитрис Аврамополос, член на комисията, отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството. При нас е също Лоренс Гонзи, е, бивш министър-председател на Малта, държавен секретар в парламента по европейските въпроси, Министерството на външните работи, госпожа Лукасевика. Няколко месеца чакаме а, този месец да започне нашия стратегически доклад по собствена инициатива за положението в, меди... в Средиземноморието и нуждата от цялостен подход към миграцията. Това е стратегически доклад. За нас имаме двама докладчици Роберта Мецола и Сесил Киенге. А, те ще покажат, които ще поемат тази изключително важна задача, извинете. Като комисия разбираме значимостта на миграцията, която трябва да бъде разглеждана цялостно. Разбираме също така и значимостта на случващото се в Средиземноморието. Имаме нужда обаче от цялостно решение на проблемите там сега точно трябва да работим заедно като комисия, за да се опитаме да постигнем решения, защото гражданите на Съюза смятат, че това е изключително важна задача на настоящата комисия и на Европейския парламент. Това е първи обмен на становища, това е момент, в който можем да кажем какви са основните приоритети за нашата комисия по тази тема, в присъствието на комисаря, разбира се, но и на другите ни двама гости. Преди да изслушаме докладчиците от две големи политически групи, бих искал да спомена, че след като изслушаме докладчиците, ще чуем от комисаря какво се случва сега. Ще чуем и господин Гонзи, който ще изложи положението на една от основните страни в Средиземноморието. Какво всъщност означава, какъв е натиска, който се усеща в Средиземноморието, практическите проблеми, пред които са изправени тези държави членки. И така давам думата на съдокладчиците, които ще говорят по методологията и основните си приоритети в този доклад. Първа е госпожа Мецола и след това госпожа Кенге. И така слушаме ви. Благодаря ти, Клад. Благодаря на комисаря Аврамополос, моя биш мистър председател И на вас благодаря, както и на представителя на председателството. Ще говоря на английски. Събитите от последните няколко дни в Средиземноморието показаха отново колко е важно Европейския съюз да има ясна позиция по миграцията и да не се занимава само с празни съболезнования. Нужни са действия. Късно е за хилядите, които а, починаха при прекосяване на Средиземноморието. Държавите членки обаче се притесняват от множеството фактори, които привличат мигрантите, а телата продължават да пристигат на нашия бряг трябва да бъдем гневи, защото имаме още едно лято пред себе си, а има толкова много смърт. Преди две години дойдох в парламента и казах, че миграцията е европейски проблем, необходимо европейско решение. Това не е италиански, гръцки, малтийски проблем. Това е проблем за всяка държава членка. Две години по-късно обаче виждам, че това послание не е стигнало до никъде. Е, от години имаме предупреждения и предупреждения след предупреждения от НПО, от ООН, от собствените ни агенции, че нестабилността в Либия ще означава по-голям поток на бежанци в Средиземноморието. Намерихме политическа воля, средства, начини, за да се преборим с пиратите в Сомалия. Сега обаче трябва да покажем, че искаме да спасяваме човешки живот, искаме да се справим с престъпността с същото желание и воля. Затова е изключително важно днес да стартираме този е, доклад, подкрепен от две основни политически партии заедно с новата политика на комисията за миграцията, което се очаква през май, е важно да разгледаме всички въпроси, свързани с бежището, с бежанците, да кажем на хората, че вървим с тях и Средиземноморието няма да се превърне в гробище. Нашата система за убежище е под натиск вече доста време. Затова докладът ще включи и вътрешното и външното измерение на този въпрос, като включва всички политически групи, които искат да участват. Посланието ни не може да бъде послание на къвги. А, ние трябва да кажем, че сме заедно по този въпрос. Затова с госпожа Кенги решихме да работим с всички. Искаме този доклад да бъде цялостен и да се занимава с солидарност с най заседните държави, да има споделяне на тежеста, как да имаме по-добри способности за спестяване, да се преборим с а, трафика на хора, а, който а, се възползва от най-слабите. Искаме и прилагане на общата европейска система за убежище. Трябва да се насочим към корените на проблема в най-засегнатите държави членки. Искаме законна миграция, за да облегчим хуманитарното положение в кризисните райони. Искаме да подобрим политиките за връщане и заселване, по-добра хуманитарна помощ към трети страни, искаме вътрешните работи и средствата за вътрешни работи да бъдат разходвани най-добре. Трябва да погледнем прагматично борбата за трафик, с трафика с хора, като се преборим с корабите призраци в Средиземноморието. Трябва да видим пред какво са изправени граничните служби, както и Фронтекс. През 2014 година имаме 650 000 заявки за международна закрила. Това е едно увеличение с 40% в сравнение с тези заявки през 2013 година. Положението в Сирия, влушаващото се положение в Либия показват, че трябва да се подготвим за нови предизвикателства и трябва да сме готови да се преборим с проблемите, а нашите агенции да имат ресурсите, за да се справят адекватно с проблема. Все повече се говори за солидарност с онези държави членки, които са изправени пред най-големия натиск от миграция, която е резултат от трафика на хора. Аз съм малтийка и затова отново ще повторя това. Случващото се в Средиземноморието е пряко последствие на случващото се в Южна Африка. Трябва да направим повече, за да може държавите от региона да се изправят на крака. Отговорът обаче не е да създаваме Европа като хреб, крепост. Не, трябва да имаме правни възможности за миграция. Ако игнорираме тези аспекти, няма да намерим решение. И в заключение, след трагедията в Лампедуза 13-та година, парламентът, ние, прокарахме една а, многопартийна резолюция, която проправя пътя напред. След цялата риторика очаквах държавите членки да поемат штафетата, но това не се случва. Трябва да намерим решение, трябва да си сътрудничим, за да бъде това факт. Много съм удовлетворена от сътрудничеството с госпожа Кенге, с докладчиците в Сянка, които посочиха сфери, в които биха искали да работят с нас. Ще излезем с работни документи по отделните глави на доклада. Ще работим заедно. Миграцията, обежището заслужават по-добър европейски отговор, по-честен европейски отговор. И аз с госпожа Кенге ще излезем с доклад, който няма да остане на хартия, а ще означава, че Европа ще стигне докъдето искаме да стигне. И е, се надявам това да е така. Thank you. Now our co-rapporteur, Kienge. Kienge. Merci, euh, merci Je commencerai aussi par remercier euh, le commissaire. Благодаря, Клод. Е, ще почна с е, въпрос към Дмитрий Саврамополос. Е, благодаря и на него, и на бившия министър Гонзи. Ще говоря на италиански, народния език за да представя, да предложа становището си. Е, да, подала методология ди лаво. Започвам с методологията на нашата работа, за да можем след това да стигнем до съдържанието на а, предложенията ни. Идеята всъщност е да направим една позиция на Европейския парламент, която да бъде обща за всички политически групи в него. Поради тази причина работата на докладчиците в Сянка е изключително важна още в самото начало, както чухте и от казаното на моята, от моята колега. Тоест от самото начало, от началото на проекта за резолюция е важно всички да бъдат включени. Благодаря на всички от тези докладчици, които са ни казали за какво биха искали да работят и върху което ние да работим, но подразделението на работата не е тясно персонализирана. И искам да подчертая това много. А, всъщност, много искам да повторя също така, че нито един от секторите, по които работим, не принадлежи на един докладчик сянка или на докладчик. Не, на всички е дадена една възможност да се изказват. Давам възможност, повтарям, възможност да дават идеи, да дават предложения за изменения и на мен и на колегата Мецола. Ние с удоволствие ще ги разискваме с вас, всички ваши идеи. Сега, що се отнася до графика, мисля, че ще е добре да засегне и тази тема тук. А, много месеци пред нас има сега, докато се стигне до гласуване на доклада по собствена инициатива, който би трябвало да бъде в края на тази година. Комисията Либе е, ще го включи, имаме публични изслушвания, кръгли маси, изследвания, мисии в много важни места, като Тунис или а, е, с Маре Ностром и след това съдържанието на доклада. Мисля, че основният елемент, върху който ще почива този доклад по собствена инициатива, е подкрепа, който трябва да бъде даден на миграцията. Миграцията е транснационална, много, е, многолика и би трябвало така да подходим и ние. Не можем а, да предлагаме непрактически решения или някаква политика на затваряне на границите. А, според мен това би било институционално лицемерие. А, много често, и колегата също го каза, все повече се говори е, за криза и за миграция. Говорим, че Европа е изправена пред криза с миграцията и става дума за 250 хиляди човека, които а, нямат разрешение за престой поне само в а, 2014 година. Сега, ние имаме 500 милиона души. Най-индустриализираната зона в света сме. Това не е криза. 250 хиляди души не са чак толкова много. Истинската криза всъщност е политическа. В нея се намира Европа, защото нямаме обща миграционна политика. Постоянно се търсят краткосрочни, краткосрочни решения, за да се преодолеят определени препятствия и няма дългосрочна политика. Затова изключително важно е, за да успеем да разрешим поне настоящата криза, да излезем от тази логика на спешните извънредни мерки. Много национални политики също са такива. Взимат се спешни мерки и извънредни политики. Знаете колко хиляди човека умряха в Средиземноморието от началото на годината, а ние сме само април. 3000 последната година, последните е, седмици над 5000 мигранта преминаха канала при Сицилия. Говоря за Италия и трябва да кажа, че нашите центрове са претъпкани. Няма къде вече да влязат нови мигранти. Не се управлява миграцията с лозунги. Много често го чуваме това. А, трябва да се инвестира, трябва конкретни а, действие в тези 8 раздела или сектора, както сме ги нарекли, за да имаме една истинска политика по управление на миграцията. А, и какво казваме ние? На първо място защита на лицето и неговите основни свободи. Това трябва да бъде в центъра на всяка политика. Не може средиземноморието всъщност да бъде едно гробище. Морално задължение е за нас да отговорим на този идеал за мир и справедливост. Италия подходи много а, смело с Маре Ностром. Спесили сме над 150 000 човека в морето. Усилията от Кайтон е, не са свързани само с Маре Ностро. Трябва да отправим един апел, защото търсенето и спасяването в морето трябва да бъдат координирани между всички държави членки. Трябва да се превърнат в едно задължение по европейското законодателство. На второ място, втория принцип е принципа за отговорност и солидарност. Това трябва да бъде също основен принцип за нас. трябва да се организираме а, по начин, който да не е а, свързан само с спешни мерки и спешни случаи. Това е много важно, защото пристигането на иммигранти не е проблем, нито пък е спешно действие, ако имаме ясна политика. Трябва да имаме политика, където хората да бъдат преразпределени, трябва да има международна закрила и защита, внимателно разглеждане на отделните предложения, по които не е несъмнено, че държавите по транзит трябва да могат да действат, за да предоставят хуманитарна помощ. Трябва да имаме по-силни правни политики или политики по правната миграция. Един цялостен подход трябва да включва и засилване на външната политика и политиката на сътрудничество. Не само държавите по Средиземноморието, но и държавите на юг в Африка. Трябва процесът от Рабат да бъде подсилен – трябва да работим и по процеса от Хартум, да се зачитат правата на човека и основните прави, защото те трябва да бъдат в центъра на политиките в Африка. Искам да се обърна с един въпрос към комисаря, който наскоро беше в различни държави, сред които Испания, Италия, Тунис. И исках да попитам какъв тип стратегическо сътрудничество превиждате с трети страни и най-вече какво може да очакваме от следващия дневен ред за миграцията от страна на Европейската комисия по този процес? Дълго говорих, ще има възможност да се изкажа пак, ще мога да кажа още неща, но и аз, и колегата сме на ваше разположение да работим в тясно сътрудничество с докладчите в сянка с всички от вас, за да можем да стигнем до разработването на доклад по собствена инициатива, който да бъде общ за всички и който да има въздействие върху всички 28 държави членки. Ще работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия, с съвета, с върховния представител за външната политика и политиката за сигурност, както и с различните организации, които са тук днес представени в тази зала. Много ви благодаря за вниманието. Um, благодаря и на е, двете, както е, благодаря за яснотата, с която поставите проблема и е, чувството на неотложност, която внушават това, което казвате. Става дума не за козметичен доклад по собствена инициатива, един стратегически доклад на парламента, който признава и отчита това, което прави комисията, но настоява да се направи един, да се даде значителен, сериозен принос към решаване на проблема в Средиземноморието. Много добре е, че сте присъствате на този първоначален обмен на мнения, когато наистина се така залага рамката на решаването на проблема е, и е, процедурата, е, сега ви давам възможност да представите тезата си. Комисията, заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Уважаеми депутати, скъпи представители на председателството, уважаеми господин премьер, е, за мен е голямо удоволствие, че имам възможност отново да съм сред вас, комисията Либе и да обсъждаме е, наболели проблеми. Ще започна с а, е, това. Вашата инициатива наистина е много навременна. Аз приветствам възможността да започнем да мислим по въпроса, както сме правили на предишни заседания Пристигането на над 7, е, 7000 е, е, мигранти, искам да кажа, че от петък 7000 живота са спасени, според данни от последните дни, това ни напомня да си даваме сметка за непосредствено ставащото около нас. Европа се е обградена от една а, така дъга от нестабилност, която а, започва от а, изток и а, се стига до Северна Африка. А, е, на източния фланг е конфликта с е, Украина, в Украина, който е, създава едно чувство за нестабилност и несигурност в целия регион. Конфликтите в Сирия и Ирак генерираха бих казал, едно историческо по своите мащаби разселване на хората, изместване на хората и се отре, което се отрази е, пагубно върху социално-економическата реалност в околните страни. Е, Турция, е, Ливан, е, Йордания. Разбира се, е, Либия е, също е една текуща тема в е, вашите е, доклади. И е, при такава стечение на обстоятелствата в нашето непосредствено съседство трябва да сме подготвени за един много тежък мигрантски е, сезон. Комисията е готова да е, направи това, което е по силите и да подпомогне държавите членки, които са най-тежко е, засегнати. Всъщност, е, напоследък предложихме спешна финансова помощ на няколко държави членки. Готови сме да го правим и в бъдеще при необходимост. Следим е, е, вече действаме след е, като, като продължение на действията, набелязани в е, от предишната работна група, но е, допълнителни действия са необходими, за да се е, помогне на системите за търсене обежища, които изпитват натиск в ЕАЗО и да помогнем държавите членки да защитават своите граници всички тези, които са засегнати. Не по източното Средоземно море, включително Гърция и България. Трябва да сме наясно, че в сегашния контекст, с други думи, е този безпредседентен приток на мигранти по нашите граници е, и по-конкретно бежанци, е за съжаление новата норма и ще е необходимо да адаптираме нашия а, отговор на този проблем съответно. Тези повтарящи се събития и явления са още едно оправдание и, е, е, на това, че трябва да преминем от е, реактивен подход към е, проактивен е, един цялостен подход, който да решава миграционните е, те проблеми в, е, е, при зараждането им още. Както знаете, този нов подход, който ще бъде одобрен през май, е началото на един процес, който ще представи един набор от ефективни и устойчиви действия за решаване на проблемите с миграцията. Това ще е базата върху която комисията е, според която, е, върху която е, комисията смята, че трябва да продължим да работим. Европейската програма за миграцията стъпва върху четири стълба, които са взаимосвързани и еднакво важни. Тук искам да отговоря нещо, което Роберта Мецела каза преди малко. А, именно, напълно съм съгласен с това, което тя каза. А, то беше, ако искаме да намерим решение, не можем да си затваряме очите за който и да е аспект от проблема. Е, една силна европейска обща система за обежище, която е, гарантира е, правата и ограничава злоупотребите. Това е което търсим. Новия подход към е, законовата миграция означава да намерим рамка, в която хора с различни умения, но съответни нужди могат да дойдат в Европа енергичната борба с нередовната миграция, която включва ясен план за борба с контрабандирането и трафика с мигранти и ефективна политика на връщане, доброволно връщане. Това е един от начините да се защитат границите, които все още са открити, европейските граници. Е, за да реши тези проблеми Европейската комисия или по-скоро Европейския съюз не може да, е, да подхожда е, самостоятелно и да реши проблемите сама или сам наистина Радвам се да чуя от е, вас, както преди малко казахте, че това, което им, е, възнамерявате е да изготвите доклад, който да имам подобрението на всички политически групи. Моето намерение е да представя е, една програма за миграция на Европейски съюз, която също да получи подкрепата на всички държави членки на Европейския парламент и на нашите агенции. Ясно е, че ще трябва да разработим един цялостен подход. И за да стане това, трябва да работим заедно с държавите членки. Ето защо аз е, водя диалог с всяка по-отделно. Срещал съм се почти с всички министри на вътрешните работи. Посещавам е, много държави членки и при всеки повод призовавам държавите членка, съответната, да бъде, да прояви солидарност с конкретни действия. Различните инциденти в Средиземно море, при което хиляди иммигранти от Либия или от Турция преминават в Италия или Гърция, това сериозно ни напомня, че трябва съществено да работим, сериозно да работим с трети страни. Ето защо е, ще посетя и е, ключови е, трети страни Марокко, Тунис и Ливия съв... тези съвместни заседания на комисията Либе с интересованите страни до е, казателство за връзката между миграцията и развитието. И би трябвало наистина да имаме преди това, когато изготвяме нашата програма за справяне с миграцията. Трябва да засилим сътрудничеството си с трети е, страни и да прилагаме е, средства от областта на външната политика. Политиката на просъседство, е, помощ за развитие и търговия с цел постигане на и контролиране по-добре на миграционните потоци това не предполага еднопосочни е, връзки и отношения. Третите страни също трябва да видят ползата от работата си е, и сътрудничеството е, им по отношение на миграцията. Трябва непрекъснато да оказваме помощ на съседни трети страни в техните наистина похвални усилия да поемат разселени лица и да водят борба с трафика на хора. Също времено миграционната ни политика зависи и от е, една взаимосвързана е, и ефективна е, политика на заетост, научни изследвания, Почитаеми депутати, предвид краткосрочните и дългосрочни проблеми, пред които сме изправени, не мога да не повторя колко важно е да разработим да работим, да, да развиваме едно конструктивно и едно тясно сътрудничество между европейските институции и по-конкретно с Европейския парламент по въпросите, на, когато става дума за миграция. Не можем да, е, да е, следваме, да работим разнопосочно. Европейската програма за миграция ще е, отчете, ще вземе преди стратегическите насоки, прияти от държавите членки юни миналата година и резолюцията за пълен цялостен подход, прията от е, парламента миналия декември. Днес съм тук, е, за да продължим диалога и разговора с вас, да чуя вашите идеи, предложения и да дискутирам с вас. Не съм тук, за да ви е, дам е, окончателни е, е, ра, отговори по е, подробности на това какво ще включва тази програма, защото тя е в процес на разработване в момента. Тук съм, за да чуя ваши предложения, за да ги впиша, да ги е, включа, е, да ги представя в дискусиите в комисията, които ще доведат до приемане на Европейската е, програма за миграцията в в края на май. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Особено последното ви изречение е много важно, че това ще е един отворен процес, е, в който трябва да водим един много същностен, сериозен диалог с комисията. Благодаря ви за това, което казахте току-що. Мисля, че и госпожа Мацула и госпожа Кианги споменаха, че става дума за един цялостен подход към миграцията, но вече въпроса за солидарност означава всички държави членки да участват, не само тези от Средиземноморието. И тези депутати, които са в парламента отдавна, е, знаят е, колко често се повтаря този е, този лайт мотив със солидарността. Това означава, че всички държави членки трябва да участват в търсенето на решението, а не тези, които са на, пред, на фронт, на предна линия. Тези държави членки, които са на предна линия, е, са изправени пред особени, особени е, предизвикателства и трудни. Хубаво е, че сред нас е, е доктор Лоренс Гонзи, бивш премьер на Малта, който ще ни каже за какво точно става дума, защото в следващите седмици и месеци ще чуем много заинтересовани лица, много по този въпрос, но както чухме, солидарност означава всички държави членки да участват в търсенето и намиране на решение. Е, и е, сега, господин Гонзи, ще ви е, дам възможност да ни споменете, да ни кажете за трудниците, които имате в Малта и какво мислите за програмата. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати, са докладчици, господин комисар. Ще започна с няколко думи на родния си език. Е, искам да наблегна колко важна е, с това ще покажа колко важна е темата за нас в Малта, като също времено се опитаме да изпратим, отправим послание до всички членове в тази комисия за спешността на въпроса, който обсъждаме. Темата ни днес е от изключително значение – Тя е предизвикателство за всички нас, за Европейския съюз, е, който трябва по този начин да докаже, че отстоява ценностите, зад които стои е, и да постави е, човека, е, който е прокуден от е, родното си място в центъра на своята дейност. Благодаря на депутатите за инициативата. Същевременно насърчавам всички да проявим гъвкавост, да търсим нови дръзки, смели решения на проблема все още не сме намерили решение на това огромно предизвикателство, което е проблем за всички нас. Тези нови е, смели решения би трябвало, разбира се, да е, отчитат и да, да, да зачитат е, достоинството на всеки човек, независимо от неговия происход. И това прави проблема още по-труден. Да се намери едно справедливо решение, което същевременно отразява факта, че ние работим с хора от раз, различен етно, различни етноси, различна възраст, хора, които бягат от ужаси и имаме моралното задължение и моралната отговорност да намерим решение. Сега ще мина на английски. Благодаря ви за това, че ме поканихте да споделя опита си с вас, свързан с проблемите с миграцията по време на 10 години, 10 е, ми години като премьер на Малта. Както вероятно всички знаете, аз съм от една страна, която е на предната фронтовата линия на този дебат за миграцията. Този въпрос, това поставя под въпрос самите е, ценности, европейски ценности и на Европа и на, на, на човешките същества. Е, това, са, е, това е достоинството на всяко отделно е, човешко същество. Ето защо Малта продължава да настоява, че, да, да, да, да казва, че предизвикателствата на миграцията не се отнасят само до държавите, които са на предната линия на тази хуманитарна криза. Малта, Италия и някои други средозморски държави членки си поделят е, тази е, ужасяваща реалност, е, а именно да предоставят първа помощ на, на хиляди човешки същества, които се озовават на нашите брегове е, това се дължи, разбира се, на това, че ние сме стратегически, се намираме е, на, на средата на тези е, пътища, но това не трябва да освобождава други държави членки, които географски са отдалечени от човешката трагедия, да трагедия, на която ние сме свидетели е, ежедневно, включително с нощи последните инциденти. Ето защо ми се ще да наблегна на две неща. Е, първо, е, редовната, регулярната миграция и предизвикателствата, проистичащи от нея, трябва да се поемат от всички държави членки, без изключение. Всеки трябва да поема отговорност да предостави адекватни и справедливи начини за решаване на проблема. Това е становище, което се споделя от Европейския парламент и в моят опит е, като премиер на Малта в продължение на 10 години, години е, това е позиция, която е, споделя Европейската комисия. За съжаление обаче, тя не се споделя от всички държави членки. Някои продължават да отстояват едни много твърди, отрицателни позиции. Е, за това, а един такъв цялостен подход към миграцията ще е възможен само ако преодолеем първото е, препятствие – Разбира се, трябва да призная колко е политически деликатен е този въпрос. Е, това е очевидно. Давам си сметка също, че е, този въпрос е, налива, давам ливо в мелзите на всички популисти, които вместо да, да защитават основните стойности, които ние отстояваме. Това обаче няма да ни спре да, да е, изготвим един общ подход, който почива върху общите ценности на Европейския съюз. И това ме навежда на втория въпрос. Малта, като повечето средиземноморски съседи, продължава да е изправена пред сериозни хуманитарни е, предизвикателства, свързани с миграцията. Наблягам на думата хуманитарни. Е, защото винаги съм бил, съм смятал, че всякаква национална или европейска политика е, по миграцията трябва да прави разлика между нередовната миграция, незаконната миграция, която означава бягство от е, мъчение. Е, това са хора, които търсят едно по-добро бъдеще, економически условия на живот за себе си и семейства си. Нека да, да сме наясно. И двата типа, и двата вида са нередовна миграция, но те, ни, те представляват различни проблеми за нас нас и изисква различно решение. Поставям въпроса така, защото по време на моето премиерство аз непрекъснато е, се сблъсквах с е, този е, доста удобничък политически отговор на, на нашите молби за споделяне на бремето на товара. Тези, които твърдят, че полити... от страна тези, които твърдят, че политически това е неприемливо. Много, много удобничко е да цитираме статистика, която не прави разлика между общите хуманитарни беженци от една страна и економическата миграция, която също е е, съвсем истинска е, на хора, които е, се отиват дадена страна да работят, за да печелят за семействата си в своите страни. И двете трябва да намерят свое решение, но от моя гледна точка тази миграцията в хуманитарния контекст е много по-сложен проблем и много по-неотложен такъв. Малта е сред държавите членки, е, е, в която броя на е, търсещите обажище на глава от население е най-висок. Също и тези, които търсят статут на беженци. Причината е, че огромното множество, близо 90% от тези, които се озовават на нашите брегове, са от Еритрея и Сомалия. В е, последните 10 години сме получили 80, е, са дошли 18 000 е, нередовни мигранти. Може би незначителна цифра за тези, които от ваша гледна точка, но при едно малко население, каквото е нашето и най-гъсто населен остров, 18 000 мигранти означава означава 2,5 милион, 2,5 милиона пристигащи в Великобритания, например. Става дума за пропорция. пропорция. Сега, на практика всички мигранти, които се озвават на нашите брегове, са жертви на... са преживели ужасни неща в собствените си държави. Някои бягат от войни, други от изключителна бедност. Във всички случаи това става дума за хуманитарна криза, която изисква европейски, а не малтийски отговор на проблема. Ето защо в моите мандат, 10 годишен мандат като премьер, аз го правих и продължавам да твърдя най-енергично, че едно справедливо поделяне на отговорностите трябва да бъде основният стълб на ефективна, хуманна и реалистична миграционна политика. В противен случай, все едно не сме направили нищо. Без този аспект е, никоя нова миграционна политика няма да проработи. Напротив, е, е, ще се появи опасността от дисбаланс на натиска, ще се доведе до социален хаос, който ще има много тежки последствия за всички нас. Е, един цялостен подход към миграцията включва е, редица други въпроси. Аз съм убеден, че тази комисия ще ги е, вземе предвид. Например, основните проблеми и причините на, на, на това, което става в районите на кризи и какво трябва да се направи, за да се променят нещата борбата срещу е, търговията с хора и, и е, е, е престъпните организации, това е, са, е, е, това е престъпност на много високо ниво на организация. Е, какви са вариантите? Е, тук трябва да помислим за политиката на връщане на Европейския съюз, съответните ресурси за агенциите като АСО, Европол и Фронтекс. Е, аз лично поставям голямо ударение върху два конкретни въпроса. Е, първият е как да се спасява е, живота на хората в Средиземорието по най-ефективен начин. Марен Острум се превърна в гробница – и е, това е позорно наистина за всички нас. Аз лично се срамувам от това. Да се спасява живота по море е нещо, е, по което ние се специализирахме в Малта, но никога не е достатъчно това, което правим. Продължават да се давят хора на, край нашите брегове е, а дори и, е, и хора, които е, решават, които помагат. Е, Фронтекс е една от животоспасяващите така фактори в това отношение. Но би трябвало да превърнем, за да бъде това така, трябва да, превърне, да преведем думите в действие. Необходима ни е логистична подкрепа, за да изсъществяваме мисиите си ефективно. Трябва да се помисли и за допълнителни варианти, за да се засили капацитета на е, операциите по издирване и спасяване, особено в Средиземорието, където става дума за основните е, е, маршрути е, на организирана престъпност и търговия с хора. Възможности, които сме обсъждали преди, например, да се настанят, да се военни операции в Средиземорието, като НАПФОР, Европейския съюз или SDP е мисия в Средиземноморието. Отново от опита, личен опит ще кажа, че е, ясни правила на ангажираност на, на ангажиране на действие са абсолютна необходимост. Аз искрено се надявам никога отново да не бъда свидетел на боричка непомежду ни за това какви са правилата за действие. Това само осложнява живота на спасените по море, тъй като е, е, този, който ги е, е спасил, е, е, плавателният съд, който ги е спасил, трябва да отиде е, и да, да ги разтовари на пристанище, което е е на десетки мили отдалечено от е, логично най-близкото такова. Ще приключа е, с е, втория важен аспект, който се отнася до репатрирането на, не, на хора, на които са отказ, е отказано обежище. Тоест тези, които нямат основание да останат в Европейския съюз. В такъв случай трябва много бързо да бъдат обработени документите и да бъдат върнати тези нередовни мигранти като е, в безопасност в третата страна, като разбира се се зачита и е, принципа на ненасилствено връщане на реформант. В това отношение, е, може би ще се изненадани е, да чуете, че това също беше един сериозен проблем в 10-те години, ми години като е, премиер. По някаква странна причина дори най-простичките решения се прилагаха трудно. Връщане на лицата в безопасни трети страни означава, изисква валидни пътни документи за пътуване. И това не е никак просто. Ще приключа с това призовавам и моля комисията да действа бързо. Положението в Средиземорието се влушава ежечасно. Кризата в Либия, политическа нестабилност там е, е сериозен повод за тревога за всички южноевропейски страни. Това се засилва и от ужасяващите новини, които стигат до нас от Сирия, Южен Ирак и Йемен ежедневно. Е, предупреждението пред вас е ясно. Е, трябва е, да се направи нещо, за да се преборим с увеличаващи си брой беженци на бреговете ни. Трябва да поставим това на челно място в нашите политически програми и дневен ред, защото не бива да допускаме да нараства разочарованието от това, което прави Европейския съюз в това отношение. Благодаря. Much, Много ви благодаря. Накрая представителя на съвета от името на латвийското председателство заповядайте. Благодаря ви, Почитаеми членове на трибуната, уважаеми евродепутати, благодаря ви за поканата. Благодаря и за обсъждането на всеобхватния подход към миграцията. Тук е много важно сътрудничеството между институциите. Трябва наистина да намерим най-добрия път напред. Както се съгласихме предварително, ние ще бъдем кратки в изложението си. Това е нашата договорка с председателството, за да има повече време за дискусия. Въпреки това, нека подчертая, че очакваме с нетърпение бъдещия доклад на комисията Либе по собствена инициатива. Доклад, който третира днешната тематика. Въпреки усилията ни е ясно, че предизвикателствата пред нас са големи, необходими са съгласувани действия. След тъжните събития в Средиземноморието през 2013 година, съветът състави специална група, която да търси решенията краткосрочно и дългосрочно. Октомври 2014 година съветът прие заключение по по-доброто управление на мигрантските потоци. Комисията също подчерта необходимостта от един съгласуван и глобален подход към миграцията – Съветът обърна специално внимание на миграционния натиск в Средиземноморието и сътрудничеството с трети страни. Същевременно ние се стремим и към по-добро прилагане на съществуващото законодателство. Латвия дава сериозен приоритет на миграционната тематика. Обръщаме специално внимание на въпросите, свързани с нея. Те се обсъждат на най-високото политическо ниво и са предмет на дискусия винаги, когато заседават министрите на правосъдието и вътрешните работи. На неодавна провелото се такова заседание в, в Рига беше организирана размяна на мнения във връзка с бъдещия дневен ред по миграцията на европейско ниво. През Мартинския съвет на същите министри разгледахме въпросите, свързани с наблюдението на предприятите действия. Не бива да се забравя, че Средиземноморският регион обаче не е единственият тревожен въпрос. В Европейския съюз има и други територии, които будят безпокойство, например Западните Балкани. По източните граници също има проблеми. Би трябвало непрекъснато да се извършва наблюдение, за да бъдем готови при необходимост. Нека подчертая, че ние сме съгласни. Трагедиите в Средиземноморието всъщност служат на престъпните групи единствено за тяхното забогатяване и това ще доведе до още по-големи трагедии. Съветът подкрепя подхода на нулева толерантност към трафинизаторите от престъпните групи. Госпожа Кайен спомена, че миграцията е сложно явление, то се променя. Аз съм съгласна. Наистина това е едно от най-сложните явления на днешния ден. Управлението на миграцията означава мобилизирането на различни инструменти в отговор на различни ситуации – Госпожа Медсола, господин Гонзи говориха за солидарността и за това колко е необходима тя. Нека кажа, че презаселването не е единствения инструмент, който може да се използва тук. Има и други инструменти, например програмите за развитие – които могат да окажат подкрепа на повече групи. Искам да благодаря на, комиси... на комисията и господин комисаря за това, че беше подчертана ролята на политиката за съседство, на политиката за научно развитие. Важна е и политиката за интеграция, разбира се. Латвийското председателство твърдо подкрепя идеята за цялостен подход към миграцията на европейско ниво. Така че очакваме с голям интерес предложението на комисията. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че полага усилия по своите доклади свързани с цялостния подход. Още веднъж благодаря за поканата. Благодаря ви за вниманието. Сега ще изслушам вашите изказвания. Благодаря ви. Пристъпваме към дебата. Едва ли ще се очудите, колеги, 23 заявки за изказвания. Абсолютно всеки присъстващ иска да се изкаже. Ето вече станаха 24. Това е разбираемо. Но ще ви помоля да се придържате към двеминутното ограничение. Много добре разбирам, че всички искат да се изкажат. Започваме с докладчиците в сянка. Ще ги помоля да се придържат към двете минути, най-много три минути. Започваме с Хелга от ЕКАРЕ. Две минути, ако може, Хелге. Благодаря ви, скъпи колеги уважаеми господин комисар. Благодаря ви. Благодаря за толкова интересните обяснения, които дадохте. Самата аз нямах време да се запозная с целия текст и не мога веднага да дам своя отговор, но Бих искала да взема отношение да благодаря специално на господин комисаря. Много е важна, разбира се, темата за солидарността, е една тема, която разглеждаме не веднъж при съществуващата криза и когато става дума за човешкия живот, не можем да си затваряме очите. Като говорим за кризата, да, тя съществува, но в какво се изразява? Ние не виждаме някаква политика за овладяване на явлението и за това се стига до криза. Искаме наистина една цялостна система. На теория има политики, но държавите членки не играят по правилата. Солидарността обаче изисква е, да има солидарност и от двете страни, а не само да се иска солидарност от южните държави. Господин комисар, кога смятате, че комисията ще предприеме ясни, конкретни мерки срещу държавите членки, които не изпълняват приятите норми и не са достатъчно солидарни? Това е въпрос, който е поставен неведнъж. Именно и за това искам да чуя и ясен отговор. Благодаря ви, Хелга. Сесилия Викстрем от АОД трябваше да си тръгне, но е заместена от колега Софи. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на съдокладчиците за конструктивния дух. Бих искала да повторя казаното от бившия премьер Гонзи, наистина трябва да се придържаме към основните ценности, а не ниските инстинкти, тъй като сложните въпроси изискват сложни отговори и репликите от по една дума може да са чудесни за медиите, но те с нищо не помагат на хората в Средиземноморието, които живеят нелегално на континента ни. Трябва да правим разлика между тези, които наистина бягат от войните и преследванията и трябва да им помогнем съгласно Женевската конвенция, и тези, които се стремят да стигнат до Европа по чисто економически причини. Крайно време е да отчетем, че е необходимо да създадем една по-добра правна рамка и за економическите мигранти, тъй като континентът ни има нужда от тях. Нашият контингент всъщност намалява, ние застаряваме. И тук не става дума само за морания императив да не допускаме хората да се давят в морето, а и за собствения ни интерес. Същевременно този проблем не може да се връща на страните, откъдето идват мигрантите. Трябва да решим проблема на собствения си континент и то в духа на солидарността. Необходимо е да има истинско споделяне на товара. Държавите, които поемат най-много бежанци, не са непременно тези, които най-високо се оплакват от това. Необходимо ни е решение на европейско ниво. Не можем повече да приемаме популистите да говорят вместо нас. Благодаря на съдокладчиците. Благодаря Барбара от Гуе. Грация. Благодаря. Благодаря на двете докладчици. Докладчик Сянка съм и искам да говоря за постоянните проблеми в европейската политика. Краткосръчността, това, че постоянно а, се работи в спешен план, тази спешност, говори Кенге за нея, и това нарушава основните права на човека – това са дефекти на нашата политика, които намираме и в последните изказвания на комисаря Аврамополос и тук, и преди няколко дни в Хага в а, седалището на Европол. Приоритетите, които вие посочихте, са борбата срещу незаконната миграция и борбата срещу трафикантите и каналджиите, както и контрол на границите. Друг приоритет – връщане на бежанците и сътрудничество с държавите, през които преминават мигрантите. Това не е холистичен подход. И за това ще ви попитам какъв е смисъла да се борим срещу трафикантите, когато трафикантите всъщност запълват една дупка? Няма законов път да избягаш, следователно имаме незаконие или беззаконие. Следващия въпрос. За какво служи този тритон? Подкрепя Маре Острум или по Международната организация за миграция тези 6 хиляди, които бяха спасени последните дни, са спасени от италианската крайбрежна полиция, а не от Тритон, тъй като Тритон се занимава единствено и само с тези 30 хиляди, които са по брега. Спирам до тук, защото ми изтече времето. Благодаря. Благодаря. Judith Саржентини. Благодаря ви. Някак си винаги, когато говорим за убежището и миграцията, стигаме до убежището и за това, че хората търсят сигурност и безопасност в Европа. Форс майорум, кехлибарена светлина, предложенията, подборът на търсещите убежище да се прави извън нашите граници – всичко това са различни предложения. Лекари без граници сега започват операции по търсене и спасяване в Средиземноморието, защото подобно на други НПО, те вече не вярват, че тези операции могат да се оставят на държавите членки. Госпожа Спинели спомена Трайтън или Тритон – но това не е точно операция по издирване и спасяване. Обсъждаме и европейските системи за обежище. Поставя се въпроса за преработка на Дъблинския регламент. Господин комисар, високо оценявам присъствието ви сред нас. Хубаво е, че искате да изслушате нашите мнения, но аз се интересувам от плановете на Европейската комисия. Преди две седмици чух комисаря Тимерманс. Имаше две основни послания. Дъблинският регламент трябва да се преработи, трябва да се преосмисли и солидарността между държавите членки. Това казахте вие днес, но господин Тимерманс не го каза. Имам чувството, че тук има политически и регионални различия. В самия съвет на комисарите Северния комисар смята, че няма нищо лошо в това ситуацията да си остане същата, защото бежанците не отиват на север. А вие представлявате Гърция и знаете много добре за какво става дума. Струва ми се, че вашето мнение, че Дъблинския регламент трябва да се преработи, се дължи на вашето отношение. Благодаря. Игнасио е следващия. Благодаря. Искам да изчета едно писмо. Мила моя любов, не умирай. Аз почти умрях. След месеци пътуване пристигнах в Либия. Утре тръгвам за Италия. Надявам се Аллах да ме запази. Искам да оживея. Ако се спася, ще направя всичко възможно, за да намеря работа и да те доведа в Европа при мен. Ако четеш това писмо, значи съм спасен и имаме об, е, общо бъдеще. Обичам те, Амир. Това бе намерено в е, джоба на едно младо момче, т.е. джоба на трупа на едно младо момче едно а, Средиземно море, което се превръща в Червено море, море обагрено от кръв. Съгласен съм с а, двете докладчици, с докладчиците в сянка. Ясно е, че когато имаме повече време, ще ви изпратим технически бележки по този основен доклад. Искам обаче да се възползвам от присъствието на комисаря, за да му задам няколко въпроса. Първо, на временността. Вие говорихте за това, че своевременно трябва да се действа, за да се разреши тази трагедия в Европа. Явно обаче, че нашата своевременност или навременност е много различна от истинската, защото това трябваше да е направено още вчера, тогава щеше да е навременно или своевременно, защото трагедията е ежедневна. Нямаме време. Нямаме време, за да бъдем навременни. След това, вие сте комисар, е, който се занимава по-специално с миграцията. Това е част от е, вашия портфел, от вашия мандат. Е, но чуваме това, което чухме преди година, преди две години. Нищо конкретно промяна няма. Много ви моля, като комисар, който се занимава с иммиграцията, да обърнете внимание на това, че се увеличи броя на смъртните случаи в Средиземноморието в сравнение с периода, когато нямаше комисар за емиграцията. It's not going to be here to answer questions, but it's absolutely pertinent to raise the Комисаря не е тук, за да отговаря на въпроси, колеги. Той е тук, за да обсъдим тези теми, които... но той няма да отговаря на конкретни въпроси. Имаме още 20 човека, които са се записали, така че, моля ви, няма да има време. Разбира се, повдигайте въпросите. Моника Холмайер. And two minutes for the coordinators yes, as well. Very shortly. <laughs> Äh, Две минути, съвсем кратка ще бъде. Господин председател, господин комисар, представители на председателство на Съюза, господин Годзи, радвам се, че се занимаваме днес с е, цялостния подход към миграцията. Имам три бележки. Е, всяка стратегия както и въпроса за международните е, води, море, е, в които се спасяват е, хора, спирането, задържането и борбата с а, а, трафиканти на хора и спасяване на живота. Тези теми са взаимосвързани, разбира се. Второ, а, наистина трябва да придвижим напред а, и да работим по нашите връзки с а, Турция и комуникации на това отношение, защото това е, е, Турция е едно от основните а, те, центрове а, е, на, на, и транзит а, е, но, държава държава за е, незаконно превеждане, трансфер на, на хора и търговия с хора. И третия въпрос е, е, е либийския бряг. Какво отношение като Европейски съюз ще вземем ние, а когато в случай, че диалога не върви е, и е, какви други варианти трябва да търсим? И четвърто, изниква въпроса е, за работата с е, трети страни и сътрудничеството с тях е, мисля, че госпожа Могарини спомена това последния път, когато говори. Е, става дума за милиони хора, които е, бягат от е, родните си места. Е, това предполага съвместна работа с Африкан, е, Африка, африкански държави, Арабската лига, е, Лигата на арабските държави, е, за да може наистина да, да е, предложим е, и е, прилични условия на живот на хора бягащи от Африка и арабските страни. Силви Гион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 de l'échelon urbain dans nos débats et dans la prise de décision que nous aurons à faire. Next, uh, for two minutes for the ECR, Mr. Kirkhope. Thank you very much, uh, Chairman. Um, Благодаря. Important for us to have this. Много е важно да проведем а, този дебат за миграцията. Европа обаче никога няма да удовлетвори търсенето, т.е. категориите хора, които идват а, в Европа няма как да дойдат законно. Господин Гонзи се опитва да се справи с хуманитарните аспекти при пристигането на мигрантите. Изключително важно е да видим какви са различните категории хора, които искат да дойдат в Европа и съответно да имаме различен подход. Много интересни неща чухме, говорим за споделена отговорност, но първо трябва да се преборим с престъпната дейност извън и вътре в а, Европейския съюз, особено трафика с деца, който е а, немислимо морално прегрешение. Е, много хора пристигат тук незаконно, трябва да видим кой стои за тях. След това трябва да направим разлика между онези, които наистина бягат, защото живота им е под опасност, бежанците, и съответно балансирано и разумно да подходим към тях, като сме помислили всъщност какво се случва и какво ще се случва. И накрая, онези, които, за съжаление, нямат право да идват или да бъдат в Европа, няма да получат това право никога и мисля, че те трябва да бъдат върнати в държавите, откъдето са дошли. И накрая, председателю, искам ясно да кажа, че не правим достатъчно. Казвал съм го многократно. Не работим достатъчно с държави извън Съюза. Лидерите в тези държави в някои случаи са несигурни, но в други случаи там има ясни лидери, ясни правителства. И ние не казваме ясно каква е отговорността на тези държави, когато говорим с тях. Разбира се, трябва да им помагаме, трябва да направим всичко възможно, да ги съветваме, економически да им помагаме. Но мисля, че Европа не може сама да се пребори с този проблем. Благодаря госпожа Ферара за Европа, Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря. Добър ден, господин комисар. И днес говорихме за това да се работи с държавите по транзит, по происход. Искам да кажете няколко думи за това, тъй като съвсем наскоро има едно предложение на нашия министр Алфано, представено пред вас и другите министри, френски министр, испански министр. Става дума за участието на трети страни и по-специално Тунис и Египет при управление на центровете за посрещане на мигранти. Говореше се за този нон-пейпер от 14 точки, който доста ни обърка и по-специално във връзка с опазването на основните права, които да се гарантират на мигрантите, както и нещо, което е записано и говори за това да бъдат убеждавани да не тръгват към Европейския съюз тези мигранти. Говорим, че искаме сигурни граници, но отворени граници. Затова може ли да кажете няколко думи по този въпрос, за това предложение, което сте получили от министър Алфано? Днес отново говорим за борбата с незаконната миграция, говорим за борбата с трафикантите на хора, трафикантите на мигранти и колегата Барбара Спинели каза, че парадоксът е, че всъщност каналджиите всъщност запълват една дупка в законодателната мрежа. Нямаме пътища за законна миграция на тези хора. Европейската комисия говореше само за економически мигранти, сини карти или хора с ценз, които могат да донесат някаква полза на Съюза. Затова ви питам, възможно ли е предварително да ни кажете, тъй като дневния ред за миграцията се очаква, какво ще пише за търсещите обежище или за онези, които нямат никакви умения и ценз и нямат никакви конкретни или специфични способности. И така, сега депутатите. Започваме с Мериам Дали. Благодаря. Много кратко ще се изкажа. Ако искаме да се справим с миграцията, трябва да започнем диалог с трети страни. А това не го правим достатъчно добре. Изкореняване на трофика на хора. Това е не само престъпно деяние, но и социална простъпка, която засяга нашите ценности като европейци. Либия се спомена днес. Трябва да се опитаме да направим нещо по този въпрос. Аз съм малтийка, точно срещу тях сме и това, което се случва в Либия, ни засяга право, а, пряко. Каналджиите стават все по-смели. в ужасяващо време тръгват лодките и трафикантите просто водят хората към гроба. Фронтекс също така трябва да има необходимите инструменти, за да работи ефективно. Какво планира комисията в това отношение? Говорихме за реална солидарност с държавите, които са пряко изложени на този проблем. Това е много важно, разбира се, но за съжаление много малко се прави. Искам да подчертая и други въпроси, като например, какво ще направи Европейската комисия така, че ние в Малта да усетим тази солидарност? Дългосрочната инфраструктура е много нужда, нямаме такава инфраструктура в целия Европейски съюз защото това ще даде възможност да се поемат повече мигранти и те наистина да имат достоен живот, докато ги върнем или каквото и да се случва след това. Капацитета на държавите членки да поемат трябва да бъде взет предвид. Не може определени държави членки да игнорират ситуацията. Благодаря. Колеги, за съжаление, трябва да отида на спешно заседание на председателите на комисии, което е странно, но това е положението. Госпожа Холмайер ще ме замести. Никак не ми се иска да си тръгна от такъв важен дебат. Исках да благодаря на края на докладчиците, които са толкова добре подготвени, на депутатите за това, че толкова активно участват. Наистина с голямо нежелание си тръгвам. Благодаря на нашия гост, по-специално всъщност на всичките ни гости, за вашите идеи в този обмен на становище. Много се извинявам, че трябва да си тръгна. Благодаря госпожа Холмар за това, че ще поеме. Just the next speaker is going to be Mrs. Gomez. Госпожа Гомес е следващия оратор. Ана, може да започваш. Well, I think we agree that indeed uh, the migratory pressure should be an opportunity, not a а, миграционният натиск е възможност, не трябва да е криза. Имаме нужда от законна миграция по економически причини. Имаме нужда от по-добро разпределение на тежеста и презаселване, по-добро общо финансиране. Това, което имаме нужда е ефикасна борба срещу трафикантите на хора. Фронтекс казаха, че нямат нито мандат, нито възможност, а, нищо нямат. Имаме нужда да работим по-европейски, а не работим по-европейски. Има криза. Кризата е хуманитарна, кризата е политическа. Ето за това се проваляме. Това е политическа криза. А... Северен Ирак. Държавите членки помагат, но, но те не се координират помежду си. Не координират действията си. Бежанците в лагерите имат училища. Но в Ливан няма училища в бежанските лагери. Представете си какво ще е въздействието политически провал на координацията на Европейския съюз. Либия сега е огромен проблем за сигурността. Ние сме го създали не защото сме направили нещо погрешно, а защото нищо не сме направили. Вижте какво се случва в територии по-близо до нас. Държавите членки трябва да действат подкрепям министър-председателя Гонзи, който иска а, операция на нашата обща политика за сигурност. Имаме нужда от участие на всички агенции, дори агенции, които нямат мандат. Имаме нужда от политическа воля за спасяване на човешки животи, не само на мигрантите и на бежанците, но и на нашите граждани, които сега са заплашени от терористични действия. Благодаря. Ще помоля колегите да се придържат към минута и половина, защото в противен случай, е, в противен случай няма да успеем да чуем всички. Благодаря. Казаха да не ви питаме и няма да ви питам. Нека да говоря за сухопътните граници на Съюза. Това е добър пример. Аз съм унгарец имаме нов маршрут през Балканите към Унгария и оттам в Съюза. Мигранти, които идват от Сирия, от Ирак, от Сомалия, е, няма възможност за виза. И от друга страна, много правителства, в Унгария, Балканите, не следват миграционната политика на Европейския съюз. Имат рестриктивна миграционна политика. И за това трябва да помислим как да приключим край на дебата законна и незаконна миграция в Европейския съюз. Благодаря за доуточнението. Сега колегата Чиличин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря Еврамополос. Благодаря за всички изказвания. Искам да се върна за секунда върху цифрите, тъй като цифрите всъщност ни показват какво се случва. Над 5000 спасени в Сицилия миналите дни. Вчера 9 смъртни случая. До Либия. Хиляди се очакват. 1200 трябва да пристигнат в Палермо това не е спешно или изваредно положение. Не, това е екзодус. И ние трябва да се справим с него, като Европейски съюз. Миналата седмица бях в Сицилия. Посетих центъра в Поцало, срещнах се с институциите, организациите от неправителствен характер, бях да видя и Тритон, бях в Катания при а, крайбрежнията охрана, след това отново в Поцало, при Тритон. Трябва да ви кажа, че видях ясно конкретните проблеми, пред които са изправени всички, които работят в този сектор, в момента в който пристигат лодките на нашия бряг останах с впечатление всъщност, че Европейски съюз наистина трябва да има цялостна единна политика на базата на принципа на солидарност и отговорност тази тема. Много ми е ограничено времето. Затова само ще кажа, че подкрепям това, което каза Силви и да се отиде в тези структури, които споменах, за да може ясно да се види какво може да се направи. Комисаря говори за програмата, за миграция, обаче трябва да се работи своевременно. Госпожа Винберг. Tack för ordet. Eh, jag var också i Italien förra veckan på eh, vissa besök. Благодаря, че ми давате думата. Аз бях в Италия миналата седмица и посетих същите места. Много е тревожна ситуацията. Видях какво става. Трябва да кажа, че има още по-голям повод за тревога, защото е ясно, че никой не разполага с ресурса да приеме толкова много хора. Освен това, някои от тях са прекарали в Италия вече повече от година. Какво е тяхното бъдеще? Какво могат да направят те? Е, след това взимат се пръстови отпечатъци, след 18 месеца срокът изтича. Тези хора могат да напуснат центъра, да кандидатстват за обежище, да останат в Италия месеци наред – би трябвало тази общност на политика да се прекрати и държавите членки да поемат нещата в свои ръце. Какво става с Frontex? 95% от спасяването се извършва в морето. Това ли е пазенето на крайбрежието? Мога да говоря още половин час, но тъй като няма време, ще поставя два въпроса. Първо към господин комисаря. Какво мислите вие за справедливото финансиране, е, разпределено между държавите членки към господин Гонза? Когато бях в Италия, ме питаха какво трябва да се направи, като се има предвид ситуацията в Либия, а и в Тунис. Но аз бих искал да чуя вашия отговор. eigen paneldienst eh, Наистина, много са нелегалните емигранти, които влязоха в Италия. Хиляди бяха спасени от Фронтекс. Това е политиката за нашите граници. Но това, което се прави, не отговаря нито на желанията на моите гласоподаватели, нито на моите желания. Господин комисар, интересуваме следното. Сега започва сезона, който е много благодатен за миграцията. Сигурно хиляди ще се опитат да стигнат до нас по Средиземно море. Какво ще направите, за да сложите край на този проблем? Доколкото разбрахме, в Италия 89% от времето е за издирзване и спасяване. Кой обръща внимание на надзора обаче? Колко време се посвещава на това? Имам предвид данните на Frontex. След това попитайте господин а, Гонза за задължението да окажеш помощ при спешна ситуация. Малта тълкува много ограничително понятието дистрес или в бедствено положение. Какво разбира Малта под това понятие? Нека го обясни и каква е ролята на малтийските крайбрежни власти казахме, че всъщност мога да отговоря на въпроса ви. Стратегията ще се предложи през, е, ще бъде представена през е, май. Е, сега колегата Козагонос има думата. Thank you. Uh, issue... Благодаря. Проблема с миграцията показва много ясно липсата на колективна европейска идентичност и солидарност между държавите членки на Съюза. Истината е, че търсещите убежище, емигрантите са се насочили към северните държави членки, където могат да намерят възможности за работа, които те не могат да намерят в държавите членки в Средиземноморието, където има рецесия и бюджетни съкръщения. Но основните правила, които са заложени в регламента Дъблин 2, на практика ограничават тези хора в рамките на тези държави членки, където са пристигнали и съответно прехвърлят миграционния проблем върху раменете на тези държави членки. Тези рамене, тези плеща не са достатъчно силни, за да понесат тази тежест. Например, Гърция – която в момента се намира в изключителна финансова криза. Тя не може да предостави подслон за хората, които прекусяват границата с Турция. И за това бяхме е, обявени за виновни, че нарушаваме основните права е, в различни решения на Европейския съд за правата на човека. Северните държави, членки на Съюза, трябва да спрат да се крият. Това означава, че имаме нужда не частични изменения, а цялостно обръщане на принципите, върху които почива Дъблин 2. Целта трябва да бъде, а, извинете, тежеста трябва да бъде споделена от всички, в зависимост от тяхното БВП и население. Благодаря. Фрау колеги Пири. Колегата Пири. Thank you, Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Ще преформулирам е, въпросите си, ще ги превърна в е, е, просто съждение или декларации, това като често се чува в парламента. На предишни пресконференции съм чувала много за защита защита на границите, контрабанда, борба с кон... каналите и каналджийството, но не съм чувала да се споменава особено издирване и спасяване, нещо, което Европейския съюз трябва да поеме. И в рамките на солидарност в ЕС, издирване и спасяване попада в същата категория когато говорим за споделяне на бремето, сега пет държави членки поемат 75% от решито убежище така че трябва да се излезе с нов механизъм в това отношение. Друг въпрос е за презаселването. Е, за е, да се поемат, да се изведат най-така уязвимите беженци от е, лагерите, трябва държави членки да направят нещо. Малцина са тези, които доброволстват в момента в това отношение. Така че комисията трябва да излезе с механизъм, който задължава държавите членки да поемат част от този товар. И последно, трябва да се взрем и да потърсим солидарност в нашите общества. Има отчетлива разлика между законовите мигранти, които идват, които бягат от войни и тези, които пристигат като економически мигранти това отношение също ни трябва една ясна и е, така сериозна политика за връщане. Тези, които подават е, молба за беженци и нямат такъв статут, трябва да е, бъдат върнати по един е, достоен начин. Благодаря, господин Фокт. Благодаря, е, госпожо е, председател. Ние сме изправени пред следната ситуация. Говорим винаги за капацитет за поемане на беженци в Европа, който е ограничен. Господин комисаря каза, че имаме нужда от един цялостен пълен подход с ефективни и устойчиви мерки, за да може да се борим с миграцията да отговорим на миграцията по един ефективен начин. Е, това включва една е, последователна политика на връщане в краткосрочен план. Е, в Германия 6000, има 6000 отказа на търсещи убежище. За Европа цифрата сигурно е милион когато ако а, е, а, е, работим и, и успеем да, да се справим с това краткосрочно а, е, връщане и такава схема, по този начин ще отворим, ще открием, ще отворим място за нови е, пришелци в Европа. А, и това, по това трябва да помислим сериозно. А, човек има право на родина. А, родината е там, където си роден. А, за това трябва наистина да помислим как да се борим с причините на миграцията, т.е. хората да имат бъдеще и перспектива, да намерят работа и достойно съществуване в държавите и местата, по местата, където са родени е, защото а, е, този подход към нещата за момента липсва. Благодаря, а, е, господин Холцер. Благодаря, госпожо председател. Много неща се казаха тук, но трябва да помислим и за това как в цялата тази дискусия е, да, да, да вмъкнем и да говорим и за недостатъците и е, грешките на европейската политика. В много отношения е, не сме успели и факта, че натиска миграционния се увеличава, говори, че имаме твърде, прекалено много нерешени проблеми а имаме, а разполагаме с а, ограничени средства за а, стабилизация на, на а, регионите. А, видяхме какво става в а, Ирак, сега в а, Йемен. А, въпреки а, огромната готовност за помощ на, на хората, а, когато 4 милиона ливанци трябва да се да поемат 2 милиона бежанци, е, мисля, че е, би трябвало точно тези страни да получат е, подкрепа. 23 милиона за Ливан, 60 за Ирак. Смятам, че това са недостатъчни средства. Тук би трябвало да наистина да, да помислим по това по-сериозно. Благодаря сега колегата Пост. Колегата Пост. Eh, Благодаря. Е, Европол и комисия трябва да започнат работа за борба с е, е, така наречената нередовна, незаконна миграция и борбата с трафика с хора. Според, разбира се, ние се борим срещу престъпната ние трафик с хора, но е, тук трябва да се прави разлика между тези, е, този вид е, трафик и хората, които бягат, за да се спасяват, да имат по-добро бъдеще и живот. По помощта трябва да бъде такава, че да помага за, да насърчава и защитата на човешките права и да помага за развитието на е, тези, към които, е, за които е предназначена. Е, би трябвало да работим по-тясно с тези страни, за да по-ефективно решаване на проблема. И смятам, че е, е, е, съблюдаване правата на човека включва и правото на обежище. Разбира се, незаконните емигранти са едно, но би трябвало да помислим по въпроса как и какъв вид е, е, бъдеща перспектива бихме искали да предложим на тези е, хора? Дали става дума... Тази политика трябва да бъде преосмислена. Става дума за една обща политика в Европейския съюз и е, разбира се, тя трябва да е в интерес е, на целия Европейски съюз, не само в интерес на Италия и Малта. Разбира се, от Средиземорието идват, е, идват данни за беженци. В България също е, е, има много сирийски беженци е, и би трябвало да избегнем избухването на расистски настроения. Благодаря, Бьорк. Благодаря. Да, присъединявам се към казаното от много колеги. Това, което ме смущава е, е подобно на това, което каза колегата Пост. Какво е холистичното, какво е цялостното в подхода, когато става дума за политика за връщане е, и защита на границите? Би трябвало да имаме една гъвкава парадигма, която решаваме тези въпроси. Трябва да се запитаме какво може да направи Европейския съюз да поеме нашия дял отговорност, в, в, когато става дума за война в непосредствено съседство. Става дума не за хиляди, а милиони, които е, търсят обежище и защита, защото трябва да формулираме точно въпросите, за да получим и точните отговори. Така че трябва да се питаме как можем да спасяваме човешки живот в Средиземноморието. За мен това е първия а, е, приоритет. Как можем да отстояваме човешките права на беженци и мигранти, опита, които се опитват да стигнат до европейските градове, е, е, брегове, но когато са пристигнат също така, това означава всеки от нас да поеме по-голяма отговорност. Не можем е, да, кажем, да си кажем, както общо се говори, първо трябва да решим проблема с трафика и с е, контрабандата с хора. Не, първо трябва да е, спасяваме живот в Средиземноморието. И това не зависи от фронт, текст или е, не може да разчитаме само на, мед, е, на лекари без граница. Е, разбира се, Фронтекс е, е, граница, сам, е, е организация за наблюдение по границите. Трябва да има друг вид е, е цел, която която да си поставим. Трябва да спрем да изнасяме, да прехвърляме отговорността си за беженци и мигранти е, защото в крайна сметка препращането им в трети страни не е приемлив е, вариант. Е, трябва ни нов Даблин, защото той пречи за практикуване на солидарност и права на човека. Благодаря. Разбиране, много кратко е времето. Колегата Радев Председател, уважаеми господин комисар, като евродепутат от България темата за беженците е изключително важна на мен, защото моята страна е външна граница на Европейския съюз и съседна на Турция и изпитва голям беженски натиск през последните години следствие на конфликтите в Сирия и Ирак. България е дом на хиляди беженци, търсещи по-добър и мирен и сигурен живот ние сме гостоприемни и полагаме всички усилия спрямо възможностите да подпомогнем беженците в такъв труден за тях момент. Но в същото време нито една държава не може да се справи сама с такъв голям беженски поток. Затова трябва всички държави членки да проявяват солидарност с страните, които са външна граница на Съюза – най-голямото доказателство за тази солидарност би била създаването на задължителна схема за преразпределение на бежанци в рамките на Съюза, базирана на индикаторите като брутен вътрешен продукт, економическо развитие и ниво на безработицата в приемащите държави членки. В този контекст бих искал да ви попитам дали новата програма за миграция, подготвена от комисията, включва предложение за създаване на такава схема за преразпределение. Също така по данни на Фронтекс, Черно море и източната граница на Съюза се превръща постепенно в алтернативен маршрут за трафик на нелегални емигранти и бежанци. Какви мерки смятате да предприеме Европейската комисия с цел прекъсване на трафика на хора в Черно море, преди той да е станал със същите размери като в Средиземно море? Herzlichen Dank, Herr Kollege Radev. Herr Kommissar, Sie haben nun die Aufgabe, die wesentlichen Züge innerhalb kürzester Zeit aufgrund der Knappheit der Zeit. Äh, в много кратко време да отговорите на, на огромния брой въпроси и коментари. Сега, ако можех да е, отговоря на всичко това за 5 минути, е, тези, които имаха пет години на разположение да намерят отговор, щяха да го направят, щяха да се го направили до сега. Е, аз е, е, започнах да гледам на въпроса по различен начин, така че моите предложения към комисията и дискусията тук да могат да стъпат на една реалистична база. И трябва да се обединим около това, което е общо между нас тук, а именно зачитане на общите фундаментални принципи на, нашата, на които почива нашата цивилизация. Цялата дискусия се води отдавна, но последните събития придават особена спешност, неотложност на, на това, което трябва да направим. Комисията се готви много по-отдалеч. В тази комисия, в Либе, имах възможност в Страсбург да ви кажа, че ние готвим нова програма, програма за иммиграция към Европа каква е, е разликата е, между нея и предишната ли политика? Нещо, което многократно сме казвали. Тук е, вече възприемаме един много по-пълен цялостен подход към проблема. Драматичните събития от последните дни, както вече казах, доказват колко навременен е тази е, подход. Е, едно сътрудничество започна, това сътрудничество започва преди 4 месеца, до края на, на май ще е, приемем новата програма, която след това ще се обсъди в съвета, ще последва процедурата и накрая ще е прията в Европа, което ще доведе до една по-цялостна пълна политика, която трябва да се е, възприеме и от държавите членки, защото те ще отговарят за изпълнение на тази причина, а, тази политика. Е, солидарност, отговорност, хуманитарните стойности, това са ключовите думи, но и е, действителното, е, действителността, фактите, това се отнася до е, цяла Европа, един континент, който остарява и която се нуждае от помощ отвън, за да продължи е, да растежа си и напредъка. Няма да навлеза в подробности, защото въпросите ви бяха твърде много. Просто искам да ви благодаря за това, че ме наведахте, е, така, е, на, на, заострихте вниманието ни към някои моменти. Сега обсъждаме е, последните предложения в комисията. Ще кажа още, че нямаме различия в колегиума, в комисията. Ние имаме набелязани приоритети, знаем, всеки си знае мястото. Верно, че идваме от различни държави членки, всяка държава членка има различен опит във връзка с този този е, сериозен проблем, миграцията, но нашата задача е да е, анализираме нещата и да е, така формулираме една европейска политика. И това ще стане, както казах, до края на май. На някои от предстоящите сесии в Страсбург ще имам възможност да отговоря на всички въпроси поставени днес ще проуча и въпросите, които поставихте, за да мога да отговоря задоволително. Очаквам и вашия принос, и вашата помощ. Парламента има да играе много важна роля, заедно с съвета, разбира се. Но различното от миналото е, че този път комисията реши да играе водеща роля при решаване на проблема няма съмнение, че когато му дойде времето, а разбира се, ние ще е, оценим, е, ще преценим нашата е, политика и политическо предложение, надявам се и няма съмнение, че ще се придвижим напред. През последното десетилетие Европа е приела общи политики за решаване на проблеми, които са общи от, е, има много пропуски в е, нашата е, политика, имаме много дефицит в много отношения и Накрая ще кажа още нещо. Участието на трети страни е неизбежно. Опитвам се да каже на трети страни какви са техните отговорности. Госпожа Магарини и външните министри, както и министри на вътрешните работи, с които си сътрудничим. Всъщност ние поддържаме непрекъсна връзка с всички страни е, които по някакъв начин е, имат отношение към е, нередовната законната миграция, както с страни по происход, така и по дестинация. За пръв път в Рим се срещахме всички и говорихме много откровено по въпросите. Надявам се, че ще успеем да решим проблема, хуманитарния проблем и да потърсим корните на това ново престъпно явление. Организираната престъпност е, както знаем, е твърде добре организирана благодаря ви за сътрудничеството. Чувствам се колега. Е, сякаш мястото ми е тук, в тази комисия в парламента. Благодаря ви за съдействието, за помощта и е, моля, обърнете се към мен, е, когато по всеки въпрос, по който смятате, че можете да направите нещо полезно. Благодаря, господин комисар. Благодаря за доброто съдействие, сътрудничество. На 6 май ще се видим отново. Господин Гонци, благодаря ви най-сърдечно и специално за това, че дойдохте днес тук сред нас, за да споделите своята гледна точка по трудностите на миграционната политика. Е, само е, едно изречение. Благодарност към всички членове на тази комисия и е, господин комисаре, Аз с задоволство чух неговите заключителни думи и аз също очаквам да отговор на въпросите, които бяха поставени. Темата е много важна, защото става дума не само за съдбините на хора, но и ключови основни въпроси от нашата политика. Благодаря на всички, които участваха. Ich darf äh, noch mal още веднъж. Е, може би е, да дам възможност за е, заключение на, на представителите на председателстващите съвета. Благодаря за дискусията. Днес толкова много въпроси бяха поставени, толкова бележки си взехме за всичко. Съвсем накратко ще обобща четири въпроса. Първо, мнозина от вас споменаха нуждата от Тъст от вас говориха, че ни трябват нови правни пътища напред. Мисля, че трябва наистина всичко това внимателно да се обмисли, защото имаме нужда не само от възможности на местно ниво. Ние трябва да бъдем предпазливи. Не бива да даваме фалшиви надежди на гражданите на трети страни, и освен това, не би трябвало да се злоупотребява с действащите правни режими. Така като предлагаме нещо ново, нека между междувременно не злоупотребяваме с вече действащото като норма. Искам да кажа и няколко думи за Тритон, за работата на Frontex. Ясно е, че основната цел е оцеляването на хора. Има ресурс, който може да бъде използван при бедствена ситуация. И той се използва. На ниво Европейски съюз също на Frontex бяха предоставени допълнителни средства, а операция Тритон беше удължена. What a proper holistic approach uh, means. Много от вас попитаха какво означава цялостния подход. Нека обясня, че е трудно да си представим дискусия за цялостния подход към миграцията, без да споменем необходимостта от информационни кампании, усилия емигрантите да бъдат приети и интегрирани. И накрая, но не и по значение, с сътрудничеството с трети страни. Нещо, което е неоценимо. Знаем, че трябва да направим много в краткосрочен план, да откликнем на тези предизвикателства, а дългосрочно да развиваме политики за развитие. Съгласни сме, че ни трябва такива политики за помощ на трети страни. И така, в заключение, Нека кажа, че съветът своята работа се насочи към няколко основни въпроса. Те са отразени в заключенията му. Първо, сътрудничество с трети страни. Второ, укрепване на европейския капацитет по границите и на трето място по-добро изпълнение на действащите норми. Уверявам ви, че Латвия като председател на съвета наистина постави иммиграцията на водещо място в работната си програма. Ще продължим разискванията, за да намерим по-добро решение на тази ситуация и много тежките предизвикателства. Благодаря. Благодаря и за доброто сътрудничество с вашата комисия в Европейския парламент. Äh, благодаря, благодаря много и на преводачите. Казва председателката. На 6 май имаме последващо заседание. Благодаря, благодаря на всички участници. И сега приятен обяд.